Уважаеми колеги, и очакваме върховния представител на Европейската комисия, но ще започнем с приемане на дневния ред. Обръщам внимание, че имаме промяна в последния момент в, е, в с въпроса, с, с който ще се проведе едновременно с, с Комисията за развитие Деве ще бъде при закрити врати, а колежката, отговаряща за системните проблеми в Унгария и Румъния, ще докладва утре. Налага, надявам се да нямате възражения. Не виждам въз, възражения и приемам мълчанието за съгласие. Съобщение на председателя. Разпратихме решенията от заседанието на координаторите, не получихме възражения и документът се смята за прият. Обръщам внимание, че Срещата ни се пр- пр- предава на живо и имаме пълен езиков режим, включително гръцки. Е, радвам се, че колегите ще могат да слушат народния си език трета точка, с която трябва да прекъсна, тъй като върховният представител в момента е на среща с председателя на Европейския парламент. Е, искам да кажа обаче добре е дошъл на господин Томе Мугоруса, който ще вземе думата от наше име, ще говори колегата Явор. Много моля, не забравяйте, че трябва да спазвате регламента за изказвания, а сега мога да кажа добре дошла на върховния представител. Точно на време, госпожо Могерини. Сега господин Томе Могоруца. Могоруса. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Върховен представител и представители на комисията, че участвате в обсъждане доклада за освобождаването отговорност на службата за външна дейност. Съжалявам, да, господин Мог... Господин Могоруса има думата като начало. Извинявам се, казва оратора. Господин Лугород, благодаря. Здравейте всички, уважаема госпожо председател на Комисията за бюджетен контрол, уважаема госпожо заместник председател на Европейската комисия и върховен представител по въпросите на външните работи. С радост заставам днес пред вашата комисия, за да ви представя резултатите от нашия одит ето какво констатира а, Сметната палата. Още на 9 януари ние заявихме под надслов други институции и органи. А, какви са резултатите сега? Продължаваме с административните разходи на всички европейски институции. Това вече ви е известно. Глава 9 както добре знаете, е посветена на този въпрос. По многогодишната финансова рамка съществува раздел 5 управление или администрация за 9 милиарда е, евро. Това са 6,2% от всички разходи. Разходите са свързани с персонала, възнаграждения, пенсии и пътувания, но те са свързани и с недвижими емоти, енергоснабдяване, информационна техника и обслужване. Нашия одит е, включваше разглеждане 151 операции, от които 18 свързани с службата за външна дейност. Вече от 2012 година на ротационен принцип разглеждаме цялата система и трите институции. През 2015 година приключихме първия цикъл и е, направихме преглед на положението на службата за външна дейност. Като едновременно с това в центъра на вниманието ни бе и Европейския пълномощник по защита на данни. Ето констатациите. Както през изминалите години разгледахме административните аспекти от работата на европейските институции. Резултатът е положителен. Установяваме, е, че грешката при тези транзакции е доста под е, средната. Установихме 22 грешки от 151 разгледани транзакции, което отговаря на 0,6% приблизително както през предходните години. Това е нивото на грешка. Различните случаи, 20, които разгледахме, обаче ни, направи впечатление, ни направиха впечатление слабости в службата за външна дейност. При 3 от 6 процедури констатирахме нередности. Особено назначаването на персонал в местните представителства установяваме, че някои процесуални стъпки не са спазени. Е, това бе подчертано и в предходни доклади. На лице, тази слабост е на лице и тази година. Също така при обществените поръчки е, са допуснати са някои нередности, но за суми под 60 000 евро. В 5 от 12-те случая констатираме, че делегациите не са направили надлежна проверка дали техническите техническото задание и изисквания са били изпълнени при освобождаване на лица. Същото се отнася и за представената документация. Не винаги пълна и в съответствие с изискванията. В някои случаи е констатирано, че в определени процедури е участвал само един подизпълнител във всички етапи назначаването на местен персонал е свързано с представяне на съответни документи. Трябва обаче да се обърне внимание на по-добро изпълнение на желаните и процедури. Благодаря за вниманието, госпожи и господа евродепутати и разбира се, оставам на ваше разположение за въпроси. Госпожа Гресле, благодаря. Е, госпожо заместник председател, благодаря за отговорите на въпросите. Радваме се, че днес сте сред нас и ви давам думата. Благодаря много, госпожо председател. Първо, поздравления е, за преизбирането ви за председател на Комисията за бюджетен контрол. С радост заставам отново пред вас, както в предходни години. Мисля, че това е третата ни среща. За мен това е не само дълги и отговорност, но и чудесна възможност да поговорим за възможностите за подобряване на работата. И това а, с такава нагласа влизам в този, в този разговор. Знаете от самото начало на мандата ми, моето намерение бе подобряване на начина на работа и постигане по-добри резултати. Така че този е, форум за мен не е чисто експертен, макар че има да обсъждаме и технически експертни въпроси, но и, и е натоварен със сериозно политическо значение е, и освен това, е, настоящата година е много важна за Европейския съюз. Е, наближава 60 годишнината на римските договори и виждате, че не само в съюза, но и извън него дебата за ползата от това да съществува такъв съюз е постоянно на нашето внимание така че въпросът е как да изпълним всички наши задължения, представлявайки до, добре Съюза навън. Впрочем, виждам тук колеги от двете страни, които ще ми помогнат, надявам се, и да ви обясним колко е важно политически важно за нас да работим, да развиваме дейност като службата за външна дейност. За това благодаря на вас, но и на целия Европейски парламент за оказаната подкрепа. Защото несъмнено силната външна политика на Европейския съюз е много важна. И нашия бюджет, и нашите административни задължения трябва да бъдат изпълнени изпълнявани. Е, като отново се ще кажа, че се радвам, че можем заедно с Сметната палата, можем да поговорим за това как да подобрим своя начин на работа и да ползотворим максимално ресурсите си. Преживяваме времена, в които Европейския съюз е, изпра... е изправен е, пред промени, предизвикателства и шансове много различни елементи в нашата геополитическа среда се пренаместват. За това и през миналата година приехме нарочна стратегия. Ще стигна и до бюджета и административните моменти, но нека всичко това бъде поставено в, политич... в рамката на политическите обстоятелства. Имаме приоритети, в които е, за които става ясно, че Европейския съюз в все по-голяма степен трябва да разчита на себе си и да търси партньорства на базата на съответни общи възможности за действия. Но това е и време за разширяване на нашата външна дейност. Първо, защото с партньорите в световен мащаб търсят доверени партньори, но и защото това налагат регионалните условия. Така че преживяваме изключително важен момент. Трябва внимателно да се вгледаме в инструментите, с които а, разполагаме. Вие най-добре знаете, че ако не разполагаме с нужните ресурси, ресурси и не ги използваме адекватно, и най-големите амбиции могат да се окажат неосъществими през миналата година, и с това ще се върна към бюджета за 2015 година, но през изминалата година ние извеждахме приоритети, приоритети важни за Европейския съюз, свързани с акценти от нашата дейност, дипломация, беженската вълна, екология и е, е, климатични промени, но търсики партньори в Америка, в Азия, в Африка, с цел да бъдем надежден партньор за всички, които желаят да работят с нас. За това Искам да кажа, че за мен Европейския парламент е важна и стабилна институция, с която охотно работя. И още нещо. Работата, която вършим за повишаване доверието в нашата дейност в областта на сигурността и отбраната. Тук отново парламента играе изключително важна роля не само за, за в подкрепа на документи като съвместната деклара, декларация, но и заобщо за европейската сигурност и отбрана. За нас основен приоритет и това проличава през 2015 година и съответна бюджет бюджета, по-голямо сближаване е, и между е, нашата служба и комисията, това е една моя основна задача. И това е свързано и с факта, е, че групата е, еврокомисари и аз се срещаме е, е много редовно. В други ден предстои поредна такава среща. Така можем да координираме работата си, да избягваме дублиране и да разглеждаме финансовите инструментите, включително финансови, които можем да оползотворим най-удачно извеждайки приоритети и координирайки нашата дейност. Зная, че вие сте провеждали подобни разговори с редица еврокомисари, с господин Хан, господин Мимица и други, но позволете и аз да обърна внимание, че съм изключително удовлетворена от работата с тях като едновременно с това постигаме добра връзка между нашата вътрешна и външна дейност основно в областта на миграцията и борбата с тероризма. За сега само ще ги маркирам, ако желаете ще се върна на тях по-подробно. Тук ние се опитваме да съчетаем ресурсите си за постигане на най-ефективен резултат. Сега службата за външна дейност. Добре знаете, че в тясно сътрудничество с службите на комисията ние играем своята роля както в централата, но и сред нашите 139 делегации и представителства. Това е уникална ситуация и аз ежедневно се убеждавам, че този начин на работа не само помага да представим работата и образа на Европейския съюз света, но също така съчетава работата между комисията и държавите членки на място. Постигат се координирани позиции, които са съществен елемент от нашата работа и това се посреща изключително добре в сред държавите, не само от официалните институции, но и гражданското общество. Тоест Европейския съюз включва и институциите, и гражданите, и държавите членки. Това е много важно. И така, първо искам да кажа, че това е не само моя отговорност, но и мой личен интерес централата и делегациите да работят максимално ефективно. И за това и вашата работа и работата на Сметната палата е изключително важна за мен. Искам да изкажа искрено благодарност на господин Мугуруса за свършената работа в рамките не само на това начинание, но и по изготвяне на доклада за 2014 година. В тези случаи винаги съм, ам, се убеждавам, че от една страна работата ни е полезна, от друга страна винаги черпим нови идеи. Радвам се, че годишния отчет на от Сметната палата потвърждава 0,02% на грешка и 0,02% 0,02% ми се струва наистина най-низкия процент до сега. Е, от нас се изисква да внесем някои подобрения, като да речем на назначаването на месен персонал и възлагането на обществени поръчки всички. Благодарим и сме готови с ръководството да се заемем с тези въпроси, възможно най-ефективно с мен и генералния секретар, който може би не ви е познат Анка Шмидц и е, е, моята сътрудничка също ново за вас лице. Е, разбира се, за 2015 година е, отговарям аз, но като представители на институцията, аз ги помолих да ме придружат, за да могат да видят с очите си как работим с Сметната палата. Процедурите за назначаване на е, местни работещи е, е, е отбелязано и се взема предвид от делегациите. Има затруднения с възлагането на обществени поръчки когато делегациите трябва да се съобразяват с местните условия и местния пазар. Те понякога са различни от общо приятите в Европейския съюз. Така че не винаги успяваме да съобразим стандартите си. Така че това е дейност, която се опитваме да подобрим ежедневно. Ако позволите, госпожо председател, няколко думи по, неш... по още няколко въпроса. Първо, нека кажа като предварителен коментар, че 5, след 5 години мисля, че службата за външна дейност е добре е, устроена, призната от нашите партньори, било като национални институции, било международни институции. Миналата година е, ви дадох примери е, за това как нашата, нашия персонал успя да се справи, използвайки капацитет и знания, които изненадаха дори нашите експерти. Продължаваме в същия дух и тази година. Мисля, че в рамките на дейностите по миграцията подпомага изграждане на общото събрание, но а също така и това, което правим в ам, усилията за умиротворяване на Сирия, където, Сирия, където главният преговарящ защита на предоставена от наш информация. Тоест, а, го, дори по-големи, по-утвърдени институции оценяват и разчитат на нашата работа. Много още можем да направим. Това също е, не бива да се забравя, но има някои основни моменти, които бих подчертала като важни за настоящата и бъдеща работа моменти. Първо, структура дори и в 2003, прегледа за 2013 година, още 2013 година бе обърнато внимание на, реорган... на необходимостта от реорганизация. 2015-16 е, година направихме необходимото. Ние се учим в движение, учим се от нашата работа, като извеждаме, разбира се, приоритети. Имахме опростена, с опростяване на структурата, структурата, която отговаря за сигурност и отбрана, бе съответно преструктурирана. Създаден бе нов отдел за миграция и съответно звено за правата на човека. Така имаме по опростена и ефективна организация. Органиграмата, структурната диаграма показва, е, че сме упростили и облегчили работата. Второ, интеграцията на звената на място и техния състав. Е, е, необходимостта да сторим това, бе важен момент в годишния преглед. Аз обещах, и това изрично бе подчертано през 2014 година, че ще предприема действие в рамките на подготвяния бюджет за 2017 година. Направих съответни предложения за прехвърляне на средства. За съжаление, бюджетния орган не прие това мое предложение, за което искрено съжалявам. Продължавам да вярвам, че това е доброто решение. Надявам се, че тук ще мога да разчитам на подкрепата на парламента и на вашата подкрепа. Но за да се намери решение, аз предложих на съвета да е, разширим състава до 2018 година двете представителства за Босна и Херцеговина и за Косово. Надявам се въпроса да бъде преразгледан благосклонно когато настъпи момента от една страна да се говори за бъдещо европейско членство на Босна и Херцеговина и е, нещата се установят за Косово. Това ще стане през пролета на следващата година. Надявам се, че лятото на 2018 година ще ни даде по-солидна база за вземане на решения за Афганистан това е друга тема. До края на август тази година имаме разширен, разширение на, разширяване на представителството. Очакваме доклад през март тази година и е, решение относно политиката с за гражданите. За мен това е текуща задача е, както знаете, знае, че решенията се вземат по определена процедура, но ще разчитам и тук на вашата помощ. Трето, сериозни предизвикателства предвид политическия контекст на цялостната ситуация. Е, тук се нуждаем от повече работа и повече ресурси. Първо, сигурност и второ, второ комуникации и информация на обществото. Знаете, по първия въпрос, че сигурността се влушава. Редица наши делегации са изложени на сериозни рискове. За мен е приоритет да се грижа за сигурността на състава, защото персонала ни понякога работи при трудни, изключително трудни условия. И трябва да гарантираме тяхното, тяхната сигурност. Радвам се, че парламента ни даде рамо, приемайки допълнителен бюджет от 8 милиона и 200 хиляди е, евро за тези две години чувам от държавите членки, че това ще стигне само за една година, предвид ситуацията в света но така или иначе тук трябва да имаме 24 допълнителни регионални представителства като допълнително изграждане на инфраструктура, което е свързано и с обществени поръчки. Ще разчитам на вашата подкрепа, за да можем да гарантираме безопасността на нашия състав. Другия момент е, е обществената дипломация и комуникациите. Тук ще имаме нужда от ресурси. Не можем да смятаме, че хей така просто нашия имидж ще се ще буди възхищение. Ние ще трябва да продължаваме или да се борим с определен отрицателен наратив, или сами проактивно да налагаме на такова виждане и трябва да действаме и по-глобално с световните си партньори, партньори, за да обясним значението на и стоеността на това. Тук ще разчитам на вашата помощ в светлината на нарастващата работа в публичните комуникации. Трябва да бъдем по-устойчиви. След това е, е, баланса по отношение на ръководството е, и равнопостановеста на половете. Имаме четири нови ръководителки на звена. Тук съм много доволна. Мисля, че придружаващите ме членове на екипа демонстрират това. След това географския баланс продължавам да работя, както вече съм ви казвала и миналата година е, имаме напредък и това е, продължава да е приоритет. За мен подбора винаги е, се опира на заслуги, на постижения, но на с равни шансове. За мен е важно да имаме персонал с, от, е, с различен професионален происход, така да кажа, защото те носят своя е, опит, своите познания, позициите на държавите членки са различни. Това многообразие е много ценно. Би било наш минус да не се възползваме от него така че продължаваме да напредваме, гарантирайки географския баланс на състава. Съгласна съм с по една точка, която е много важна за вас и за парламента, че европейските дипломати са свръхпредставени. Поела съм сериозни ангажименти, включително в писмена форма, да продължа да работя по този въпрос през следващите месеци. Но това е само едната страна на медала искам да бъда откровенна, защото ние нямаме достатъчно дипломати на средното управленско ниво. 27% са заети от наличните места са заети, срещу 42% в представителствата. Така че трябва да имаме баланс в това отношение. Критичните елементи тук е истинска междуинституционална мобилност. Помолиха Джан Марко и Елка да работят по този въпрос. И то сериозно особено в междуинституционалната мобилност. Между комисията и службата за външна дойност започнахме да работим с Кристалина Георгиева. Надявам се, че еврокомисарът Етингър ще продължим в тази посока. Шесто и почти последно трябва да прилагаме най-високи стандарти на управление. Зная за вас, за мнозина от вас това е много важно. За мен също. Отчетността и прозрачността на първо място трябва да прилагаме високи стандарти с достъп до информация и защита на личните данни, също така и по отношение на лобистите. Имаме стандарти, които могат да се дублират, както е при комисията, но това е особеността на дипломатическа служба. В някои случаи индивид, индивиди и организации трябва да бъдат обект на защита за това трябва да гарантираме прозрачност, като се съобразим с, с спецификата на дипломатическата дейност, включително и представители на гражданското общество и така нататък. Аз съм готова да търсим устойчив практически път, за да стигнем до желаното решение гарантирайки необходимата прозрачност. Сметната палата ни помогна много. Е, специалният доклад за 2016 година за управлението на нашия сграден фонд е, е, поставя изисквания за подобряване на управлението. Джан Марко може да ви каже малко повече, но аз ще спомена, ще спомена само постигайки, че през тази година постигнахме съответните на норми за настаняване на персонал, като се освободихме от ненужните, нужната база. Всичко това е процес, който още продължава и се надявам да го приключим успешно през следващата година. Както знаете, имаме годишен доклад за 2015 година, работен доклад. Е, от него можете да почерпите информация. Трудно се прилага бюджет с толкова много участници. Е, особено разделянето между централата и 39-те делегации. Но работата на персонала е от решаващо значение и аз искам изрично да подчертая професионализма и отдадената, отдадеността на нашия персонал. И накрая писмените въпроси. Ще се опитаме да дадем максимално конкретен отговор в редица случаи вие ни подсказвате добри решения. Специално, що се отнася до управлението и обучението. Очаквам вашите въпроси, но също така и коментари или други предложения и изказвания в тях. Е, аз намирам извор на вдъхновение за работа. Госпожа Гресле, благодаря. Ние сме ваши приятели и споделяме много общи цели особено за различните пред, представителства. Ние не сме доволни от бюджета. Уверявам ви, че обещаваме да направим повече следващия път, като обърнем специално внимание на колегите, тъй като това е в наш общ интерес. За сградите включили сме в дневния ред и говорихме и с вашите е, колеги, че трябва да продължим да следим този въпрос. Честито, прочем, на госпожа Шройдер. А сега Бенедикт, докладчика, има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря заместник председател Могерини за това, че идвате на нашето заседание днес. Първо бих искал да ви благодаря за чудесното сътрудничество, за умена на мнение с, с слушателите във външната служба. Проведохме няколко срещи, те бяха много полезни за нас. Бих искал да благодаря и на Сметната палата за приносния доклад. Преди да пристъпя към въпросите, които искам да задам, Искам да кажа, че е, нашия подход в Комисията по бюджетен контрол не е просто административен. Той не се спира само на финансови изисквания. Ние искаме да видим какви са резултатите, е, какви резултати се постигат е, следствие на направените разходи. Ние проверяваме е, законосъобразността на направените разходи по време на процедурата по освобождаване от отговорност. Съгласен съм с вас, госпожо е, заместник-председател, че външната служба на Европейския съюз през 2015 година беше по-видима на международната сцена спрямо преди. Е, както в Иран, е, за който вие споменахте, така и, и реакцията ви по други въпроси. Предвид е, трудностите, пред които бяхте изправени през 2014 година, това за вас беше и една чудесна възможност, за да направите външната служба по-видима и да получите съответно признание. Вие сте един уважаван партньор, който представлява Европейския съюз. Независимо от това, Европейската външна служба проставлява хибрид с представители на Европейската комисия, на съвета, на държавите членки и в крайна сметка е, трябва да се опита да представлява окончателната позиция на всички институции вие получавате е, бюджет от различни е, е, бюджетни редове, повече от 30 бюджетни редове по този начин финансовата схема за външната служба е много сложна и това безпокои нашата парламентарна комисия по бюджетен контрол. Как се опитвате да упростите и е, да обедините тези е, различни източници на финансиране? Освен това, тази хибридна същност на външната служба води и до е, смесено назначаване на вашите постоянни служители и на дипломатите от отдалните държави членки. Така че единия въпрос е баланса между европейските дипломати и дипломатите от е, държавите членки. Е, как са разположени те в иерархията? Има друг важен въпрос. Е, как се подготвят дипломатите от държавите членки предвид е, европейската дипломация? Може би вие разполагате с е, добре подготвени дипломати от държавите членки, но дипломацията на държавите членки е различна от европейската дипломация. Тоест, трябва някаква схема, за да се правоприлага и да се подобрява европейската дипломация и съответната подготовка на дипломатите. Сега има пилотен проект за подобряване на квалификацията на административните служители. Ние направихме оценка на проекта за настоящата година. Искам да разбера какъв, каква, какъв е първоначалният отклик, обратната връзка, която получавате за това как се прилага на практика. Първата точка, която вече беше спомената има разминавания а, между а, несигурната обстановка, при която се работи и относителната строгост на европейските правила за отпускане на външна помощ и финансова външна помощ. Е, как можете да ги съчетаете краткосрочно? Как ще търсите дългосрочни решения, за да бъдете по-гъвкави, и по-добре подготвени, за да реагирате краткосрочно, когато събитията се развият бързо в глобалната политика. Петата точка е свързана с прозрачността. Вече споменах за прозрачността. Съгласна съм, че дипломацията и външната служба на Европейския съюз са различни от различните други служби на Европейския съюз. Но е, все пак е, на нас ни е необходимо да имаме европейска дипломация, е, трябва да се лобира и винаги трябва да се е, прави разлика. Това лобиране е, става обезпокоително за Европейската комисия и за други европейски органи. Искам да ви попитам как ще разграничите двете неща, как ще подобрите прозрачността. По на срещите, които са свързани с економическа дипломация, от гледна точка на делегациите, от гледна точка на лобиране спрямо дружества или спрямо страни извън Европейския съюз. Шестата точка. Шестата точка засяга състоянието на сградния фонд е, за момента вие разполагате 240 е, милиона за по-добро управление на тези сграден фонд, евентуално е, придобиване на нови сгради. Така наречения Токио проект е чудесен пример. Какви са бъдещите ви проекти обаче? Къде искате да имате представителство по света? Искам да ви попитам как възнамерявате да се справите с резултатите от напускането на Великобритания от Европейския съюз. Има места, където съжителстват делегации на външната служба с посолства на Обединеното кралство. На следващо място, вие споменахте за сигурността в степителните си реч. Не на последно място искам да повдигна въпроса и за устойчивото развитие. Имам предвид ЕМАС е, в рамките на институциите ИСС. Е Говорихте за държавните поръчки. Реалните държавни поръчки са много важен въпрос. Винаги, когато е възможно на външни места, далеч не е лесно да се разработят същински процедури по отдаване на държавни поръчки. Добре е, е европейската дипломация е, да бъде един предвестник на устойчивостта на проектите. Още веднъж ви благодаря за това, че присъствате на нашето заседание и че споделяте възгледите си по тези въпроси. Председателката, благодаря. Е, е, Федерика Могерини, зададохте много въпроси. Ще се опитам да отговоря на колкото мога. Първо, действително, структурата ни е хибридна е, когато започнах, се спомням основното ми послание по време на изслушванията, преди да започна да работя казах, че в края на мандата си ще се опитам колегите ни е, да не си говорят един за друг, че са от тук и от там. А просто да казват, че са служители в европейски институции. Но това е въпрос на време. Е, трябва да се разработи така е, един корпоративен дух, чувство за принадлежност, но и за чувство, чувство за собственост но от друга страна тези структура е решена, така е било решено да бъде. Според мен важното е опита на държавите, на, на колегите, които работят във външната служба, да не остават търговска марка за работата им. Те да се опитат да работят съвместно. Виждам как това се постига все по-голяма степен. Примерно, когато работя с колегите в комисията, виждам, че това става, когато лично аз го правя, изхождайки от поста, който вземам. Но е, е хубаво, е, е, когато върховният представител председателства трите формации на съвета, това помага на колегите да говорят за другите институции е, в дух на съвместно сътрудничество и те да разчитат на външната служба като служба, това не е институция сама по себе си. Това е служба, която обслужва институциите, включително и Европейския парламент. И през изминалите години сътрудничеството се подобри. Ние получаваме подкрепа от делегации на Европейския парламент на различни места. Ние искаме единен глас – това, което ме стряска, когато пътувам, моите партньори, дори и най-изящните между тях, всички са изящни, но някои са особено изящни, те не говорят за Европейската комисия и за Европейския парламент, и т.е. те говорят за Европейския съюз като цяло. Това означава разговори, подготовка, обща подкрепа от делегациите. В този дух искам да работим. Ние сме в услуга на европейските институции във всички области на външната дейност. Това иска време, но е, е развитието трябва да върви в тази посока. Е, европейската външна служба не би трябвало да бъде конкурент, а трябва да бъде допълваща наклонена черта служба, която оказва услуга. Това е, е духа, в който трябва да работим заместник-председател на комисията или заместник-председател на служба по външна отбрана. Лично аз давам указания на другите как да работят. Така че е, различните въпроси, различните бюджетни редове, действително това е нещо сложно. Средносрочния преглед на финансовите инструменти може да бъде повод да упростим финансирането, да улесним работата на делегациите. Очакваме подкрепата на Европейския парламент. Вие споменахте за баланса между европейските служители и служителите от държавите членки. Е, за дипломатите сме предвидели специално обучение, за да бъдат напълно готови да е, осъществяват менеджмент. Те трябва да са запознати с европейските институции и стандарти. Много от дипломатите от държавите членки, които е, кандидатстват за менеджерски позиции, вече имат опит в така наречения брюкселски мехур, т.е. в различните институции, но те са запознати с начина на работа. Но е, за мен Балансът е от ключово значение и вече, както казах, ако има свръхпредставителство, не, не че има свръхпредставителство на дипломати от държавите членки. Напротив, те не са достатъчно добре представени, дори в генералния щаб, ако много така да се изредя трябва да има хора от държавите членки в нашите генерален щаб. По този начин в столиците има по-ясно разбиране за механизмите в външната служба. Те е, препращат информация. Тази институционална мобилност не е само между институциите в Брюксел, но и мобилност е, с държавите членки. Сега вие говорихте за а, твърди правила спрямо гъвкавост на външната политика. Очакваме идеи. Сега тук говоря за външната служба, но като цяло това е въпрос, пред който е изправена и Европейската комисия даже в по-голяма степен, отколкото ние във външната служба. Когато има политически приоритети, които изникват бързо, известната така невъзможност бюджета да се променя в определена рамка защото средствата по принцип не могат да се променят по определение. Те са предвидени и не могат лесно да се променят. Т.е. трябва да се предвиждат възможности за адаптация в рамките на самата система. В е, някои случаи това може да предполага и ново мислене. Това не е част от е, предвидените от нас промени за бъдеще. Поне до тук, поне аз така смятам, може би колегите ще ме допълнят, но моето усещане е, че за момента ние се справяме за да получим средства за приоритетите и да инвестираме там, където има приоритети. Например, например политическите приоритети. Днес това са Сирия и Либия, например. Може би после ще бъде Африка. Ние имаме възможността и средствата е, за е, да финансираме тези приоритети при гъвкавост но ние трябва е, предварително да правим анализ, за да знаем какви ще бъдат бъдещите приоритети в областта на политиката и сигурността е, е, нашите делегации трябва да работят повече по сигурността, отколкото по публичната дипломация. Може би трябва да предвидим адаптации за бъдеще. И още две точки, които споменахте, прозрачността за мен тя е от ключово значение. Ние развиваме нови полета на външна дейност за Европейския съюз при силна връзка с комисията. Е, економическата дипломация е една от тях. Както казах, работим по културна дипломация, енергийна дипломация, дипломация по промените в климата. В някои области, като например економическата дипломация, трябва да развием устойчив, прагматичен, прозрачна система. И е, тук очаквам от колегите предложения, за да е, сработи това. И прозрачност. Е, за дипломатическата ни работа. Ние не говорим за лобита, дружества. Нашите партньори са унези, които взимат решения в политическата ни работа, е, в генералния щаб и в делегациите. Колкото повече работим по дипломацията, трябва да видим главните насоки, но и как да отчитаме е, средствата, които, е, срещите, които провеждаме, прозрачно и смислено. И накрая, накрая, вие е, е, е, ми зададохте въпрос, за който нямам достатъчно време. Ще ви дам в последствие списък на сградния фонд, как ще работим по съжителство на институции. Това е възможност, е, е, това ни е, дава възможност да постигаме добавена стойност. За Брексит, специално за сградния фонд, това ще бъде най-малката последица. Най-малката последица ще бъде сградния фонд след Брексит. Но вие споменахте как ще се отрази това по-скоро на нашите мисии. Е, но е, през следващите две години плюс това няма да бъде проблем, пред който сме изправени. Е, трябва да се търсят альтернативи за местата, където сме настанени. На определени места има и други държави членки но междувременно ще мислим как Европейския парламент ще може да ни помогне. Е, от, бих казал, организационното ни функциониране. Е, председателката, благодаря. Още пет е, колеги искат да зададат въпроси. Ако обичате, задавайте въпроси по две минути, не повече. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за презентацията. Госпожо заместник председател, вие споменахте, че очаквате доклад за начина по който могат да се подобрят европейските дейности по отношение на финансовото регулиране. Аз бих искал да предложа някои промени в финансовото регулиране. Както знаете, в момента го разглеждаме в Европейския парламент. Дори и да не искате нещо да се променя в това отношение, все пак бих искал да се спра на следното. Вие говорихте за координация между европейските делегации и държавите членки. Бих искал да попитам вие как си сътрудничите с останалите комисари в рамките на делегациите по отношение на прилагането на различните споразумения с съседните държави. Балканите, Молдова, защото смятам, че е много важно да помогнем на тези държави да прилагат споразумението. Бих искал да попитам също така, дали възнамерявате да направите законодателно предложение за в бъдеще, за да може външната служба да работи по-добре. Трябва да помислим какво можем да направим чрез законодателната дейност, за да помогнем на дейността на външната служба. Европейския парламент ще ви помогне в това отношение в рамките на МФР, ако и вие ни помогнете да направим нещо в това а, отношение и по-специално по отношение на Италия. Колежката Яла Сентър. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добре е, дошла на госпожа Могерини в нашата комисия. Аз бих искала да коментирам две теми. Първо, господин Ламасур съвсем наскоро направи предложение на комисията по е, бюджета във връзка с някои промени в бюджета. В този ред на мисли той говореше за нов начин на действие. Той каза, че вместо да увеличаваме законодателните слоеве по отношение на бюджетир, бюджетирането, е добре в момента, в който разполагаме с някакъв общностен инструмент или общностна програма, да ги използваме, за да намалим с 80-70% европейския бюджет. Т.е. да процедираме така, както се действа на национално равнище. Всички ние знаем, че това е трудно, но в ситуация на криза а, някои правителства, сред които и моето, са в криза, е добре да намалим дипломацията на национално равнище, и да увеличим тази на европейско равнище. Би било интересно да чуем това, което вие възнамерявате да направите в това отношение? Да помислите заедно с господин Ламасур за по-ефективното използване на европейския бюджет. Бихме могли да се възползваме от националните бюджети в областта на дипломацията, за да може да използваме средствата от тях на европейско равнище. Всички е, ние разполагаме с е, армия. Някои държави разполагат с по-големи такива, други с по-малки. И сега обсъждаме възможността да съберем армия на европейско равнище. Това е необходимо, тъй като много често това, което правим на национално равнище, не дава ефективен резултат. Какво може да направите вие в това отношение? Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства. Тези предизвикателства са както на територията на Европейския съюз, така и в световен мащаб. Ето защо е необходимо да използваме оптимално ресурсите на европейския бюджет. Бих искал да кажа, че изцяло споделям казаното от вас по отношение на дипломацията и на сигурността, както и това, което казахте по отношение на междуинституционалното сътрудничество. Внимателно изслушах и препоръките на представителката на Сметната палата. Със сигурност външната служба ще играе все по-голяма роля и за в бъдеще. В този контекст, госпожо Върховен представител, Бих искал да задам два въпроса. През септември 2015 година вие преорганизирахте службата, за да може да отговорите на случващото се в световен мащаб. Смятате ли, че новата организация на вашата служба отговаря на предизвикателствата. На следващо място. Госпожо Върховен представител, смятате ли, че трябва да се отпуснат необходимите финансови и човешки ресурси? И смятате ли, че те трябва да отразяват реалните нужди и приоритети? Смятате ли, че трябва да избегнем всяко механично прилагане и отпускане на средства? Благодаря, госпожо председател. Бих искала да ви поздравя за процента на грешки от едва 0,6%. Колегите от Европейската комисия могат само да мечтаят за такъв процент на грешки. Високо ценя желанието ви да се справите с слабостите при набирането на персонал. При следващото освобождаване от отговорност ще а, се спрем по-подробно на този въпрос. В писмените отговори вие говорите за по-нататъчни подобрения. Опоменава се ролята на европейските делегации при а, подкрепата на координационните действия с държавите членки. В този ред на мисли бих искала да попитам дали Европейската комисия успява да постигне подобряване в това отношение. Следващото нещо, на което се спряхте, беше промяната на финансовата регулаторна рамка, извинете, за да се намалят административните разходи за делегациите. Както споменаха и колегите, така аз бих искала да попитам дали част от процедурата за упростяване е включена в регламента Омнибус. На следващо място, както знаете, освобождаването от отговорност е процес на обучение през целия живот. В рамките на освобождаването от отговорност обсъждаме не само миналото, но и бъдещето. Това означава, че рисковете трябва да бъдат отразени в бъдещият европейски бюджет, за да сме сигурни, че новите европейски политики са достатъчно гъвкави и осигуряват необходимата добавена стоеност на европейско равнище. Въпросът ми е следният. Какви са вашите приоритети за многогодишната финансова рамка по отношение, разбира се, на вашето портфолио в Европейската комисия? Следващ въпрос. Смятате ли, че е възможно финансовите ресурси за външна дейност да бъдат съществено увеличени. Предварително благодаря за отговора. И аз съм се записала за изказване и ще говоря немски. Въпросът е, е, е, за дублиране на някои дейности вие се спряхте на този въпрос, но бихте ли казали нещо повече? И второ, няма европейска институция, е, където, на която да се влагат е, такива надежди, възлагат такива надежди, както на вашата. Претоварват ви с задачи, но бюджета съвсем не отговаря на органиграмата. Е, Общо взето, вие имате толкова е, сътрудници, колкото е външното Министерство на Унгария или Чехия. Имате две години още от мандата. Е, какво мислите, как, какво е вашето виждане за след три години? Къде искате да стигнете? Uh, well, first of all, um, I have to learn... На първо място, мисля, че ще трябва да науча немски. До това ще се случи малко по-нататък. Не съм сигурна, че разбрах въпроса ви. I have to tell you, uh... Зависи с колко време разполагаме. След почти вече две години и половина от началото на мандата ми, когато всеки ми казваше, че мисията ми е невъзможна, аз вече смятам, че не само мисията ми е възможна, но и смятам, че е, изпълнявайки своите задължения, използвам инструменти, които дават необходимия резултат. Вече преполових мандата си. Работя заедно аз имам три различни роли. Председател съм на съвета, върховен представител съм, всъщност съм и заместник председател на Европейската комисия. Така че имам три различни роли и наистина уверявам ви, че правим всичко възможно. Опитваме се да засилим работата ни по отношение на сигурността и отбраната и в това отношение работим заедно с Агенцията по отбрана и това отлично се вписва в съвместната ни работа с съвета и с комисията. Смятам, че на този етап не бих предложила някакви коренни промени в системата, в начина по който се поддържат връзки с останалите институции. Всичко е, зависи до голяма степен от политическата воля на тези, които е, са натоварени с една или друга задача. И аз се опитвам на практика да съчетая е, всички тези мои роли. И мисля, че малко по малко резултатите ще станат видими. Ще ви дам пример с мигрантите. Там резултатите сами говорят за себе си. Е, в началото на мандата ми това не беше част от е, нашия мандат. Въпросът беше тясно свързан с е, ресора на комисаря по миграция, съвета по ПВР и колежката Сесилия. А ако не греша, моля ви да ме поправите, ако греша, нашата служба така доста второстепенно се занимаваше с миграционните въпроси. А сега миграцията е в центъра на нашата работа. Като по въпросите свързани с миграцията работим заедно с делегациите. Тя стана неизменна част от работата и на делегациите. Тези в Западните Балкани, в Азия, в Африка. Може би там не се обсъждат въпросите, свързани с миграцията в Европа, но така или иначе имаме е, съвместни задачи с е, делегациите. Така, например, с Канада си предоставяме взаимно помощ по отношение на бежанците. Всичко това е пряко свързано с работата ни по отношение на борбата с тероризма. Смятам, че сега разполагаме с достатъчно вътрешни ресурси, с достатъчно човешки ресурси, с достатъчно умения, с достатъчно гъвкавост. Службата е млада и тя може лесно да се адаптира към политическите приоритети и към новите методи на работа. По отношение на бюджета, както вече казах, имайки предвид начина по който действат дипломатическите служби на държавите членки и натрупания опит, и имайки предвид секторната дипломация, която развиваме в някои отношения, да, бих препоръчала да се увеличат инвестициите. Защото ако искате да разчитате на вечно присъстващ Европейски е, съюз във всяко едно отношение, без значение дали говорим за дипломация или за консулски услуги. Това са все задачи, които са в приоритета на държавите членки, но сме изправени сред все повече и повече кризи, които изискват държавите членки да се координират, а не всички държави членки имат представителство в дадени държави. В този ред на мисли смятам, че трябва да се инвестира в някои определени структури и най-вече по отношение на сигурността и отбраната Опитахме се да се справим с а, проблемите с миграцията, без да разполагаме с необходимата структура и мисля, че постигнахме забележителни резултати. Това зависеше, разбира се, от нашата работа, но и от работата на останалите институции. Ако погледнете заключенията на съвета по отношение на сигурността и на отбраната, по отношение на миграцията, ще видите, че моята служба носи най-голямата отговорност в това отношение. Така че аз съм уверена, че външната служба е една вече добре установена структура. Ние се учим ежедневно в процеса на работата. Но според мен най-важно е сътрудничеството ни с Европейския парламент и най-вече с вашата комисия. Тук Имаме един много опитен член, който знае какво означава да бъдеш ръководител на делегация. Така че да, нуждаем се от някои корекции. А за подпомагането на държавите членки в а, контекст на бюджетни ограничения, бих искала да кажа, че аз работя чудесно с всички държави членки и подхода, който използвам по отношение на външните отношения е не да предлагам европейската външна политика като допълнение към националната, а като допълнителна външна политика, която има своята добавена стойност и която може да увеличи силата на националната външна политика. Както вече казах, не всички държави имат представителство в 139-те държави, в които имаме делегации. Без значение дали става въпрос за координация между държавите или за други въпроси, добре е да се използва външната служба, защото по този начин става видна нейната добавена стойност. Според мен, работата на европейско равнище определено има своята добавена стойност. Дори и за тези държави, които в момента напускат Европейския съюз. Е, уверявам ви, че всички държави ценят работата ни в това отношение. А по отношение на отбраната стоя... нещата стоят по малко по-различен начин – през доста кризи минахме в Европа. Бюджетите на много държави членки пострадаха от тези кризи. А сега разполагаме с план за действие в областта на отбраната. И възниква въпросът дали може държавите членки да разходват средствата си по-ефективно. Ако те разходват заедно своите средства, то тогава и възвръщаемостта на инвестициите ще бъде по-голяма. Мисля, че това е правилното място, на което мога да споделя идеята си в това отношение. Ние инвестираме 50% от това, което инвестира Америка в отбрана. Но възвръщаемостта на нашите инвестиции е 15%, защото не се възползваме от економиите на мащаба. Нека заедно да работим по въпросите за отбраната. По този начин ще разходваме средствата по-ефективно. Няма значение дали държавите членки желаят да разходват повече или по-малко. Така или иначе, това, което е от значение е да се разходва целесъобразно. Ключовата дума са економиите от мащаба. Нека не забравяме, че в днешно време няма достатъчно голяма европейска държава, която да се справи с всички велики сили на днешния свят, без значение дали говорим за Китай, за САЩ, за Русия или Индия, която е водеща в демографско отношение. Ето защо единствената опция, която имаме е да се обединим и да действаме заедно. Ние сме най-големия пазар, най-големия инвеститор, най-големия търговски партньор, най-големия донор в хуманитарната област И никоя дипломатически силна държава или държава, която разполага с голяма армия, не може да се конкурира с 28-те европейски държави, когато те се обединят. Нека да вземем предвид размера на нашия континент, защото той е от значение. Нека да се върнем отново на Земята, да стъпим здраво на нея. Вие попитахте дали преорганизацията на службата, която извършихме в края на годината, е била ефективна и дали ще трябва да я преразгледаме. Не искам да съм оптимист или песимист, но ситуацията непрекъснато се променя – Навлязохме в момент, в който цялата световна геополитика се променя. Така че според мен през следващите няколко години непрекъснато ще се сблъскваме с промени. Това ще изисква преразглеждане на метода на работа, на организация на работата ни, така че ще трябва непрекъснато да се приспособяваме. Това е света, в който живеем. В противен случай може да се стигне е, до промени всяка година, че дори на всеки 6 месеца. Е, всички живеем в времена на е, предвидима непредвидимост. Новата структура на нашата служба отразява именно тази нужда. Но ние непрекъснато ще бъдем изправени пред промени, те ще изискват корекции. Основната цел на сегашното преструктуриране беше да се очертаят основни линии, хоризонтални и вертикални, които да дадат ясна представа на всички за задачите, за ролята, за работните отношения, които трябва да поддържат. По този начин се справихме с някои недостатъци от предишната ни структура. Казахме си, хм, до сега, като че ли този момент ни обягваше, защото хората не бяха наясно, че това е от техния ресор. Така че упростихме малко метода на работа, като засилихме връзката на географско равнище. Смятам, че тази структура ще ни позволи да се справим с промените, които предстоят. Имаше един въпрос, който беше свързан с външната служба, но бе насочен по-скоро към заместник-председателя на Европейската комисия. Нека да оставим за по-късно този въпрос. Доколкото е, разбирам, сега трябва да се придържаме само към въпросите, свързани с освобождаването от отговорност. Но съм готова да ви отговоря в друг контекст. Не сега, може би някой друг път. ще проведем заседание с членовете на тази комисия, когато ще можем да отделим необходимото внимание на други въпроси, като например финансовата регулаторна рамка. И тогава ще ви отговоря подробно. Защото, доколкото разбирам, малко злоупотребих времето, което ми беше отделено. Благодаря. Въпроса за промяната и корекция на бюджета можем да, може да бъде обсъден в рамките на дебата за промяна на бюджета. Имаме и нарочен работен семинар. Да, наистина има предвидени промени. А, за имаме прияти изменения, но ще говорим за това сега. Докладчика Бенедикт. Благодаря, ще бъда много кратък. Вярвам, че парламента и комисията по бюджетен контрол могат да допринесат за още по-ефективна служба за външна дейност. Убеден съм, че имаме все повече глобални цели. Разбира се, нашия комитет ще следи отблизо разходите, но мисля, че правилното изразходване на средствата е свързано с правилната работа на институциите. Ако позволите, кратка бележка извън контекста на комисията ни. Вие го споменахте, че приоритетите през последните години са насочени към Сирия, Либия и субсахарски страни, страните от Сахел. Мисля, че е, в Западните Балкани назряват напрежения и то със все по-сериозно външно вмешателство визирам Русия в този регион. Трябва да кажа, че Западните Балкани за жалост ще се наложат като приоритет за 2017-2018 година. Много външни интереси, много вътрешни напрежения са натрупани там. Така че планирайки дейностите си за в бъдеще, обърнете внимание на, тези, на този регион. Благодаря госпожа Гесле. Благодаря за отговорите. Желая ви на добър час и ще бъдете отново добре дошла сред нас. Прощавайте, аз продължавам с дневния ред. Четвърта точка. Специален доклад на Европейската сметна палата за кръстосаното спазване. Наш докладчик е госпожа Каденбах, след това ще чуем и господин Емилионис. Госпожо докладчик, имате думата, слушаме. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е голяма чест и радост да ви представя доклада на Сметната палата за кръстосаното спазване, което се прилага по отношение на 7 милиона и половина фармери повечето плащания по ОСП, около 47 милиарда евро през 2015 година за съответствие с основни изисквания. Първата група от основни изисквания, които са свързани с екологията, опазването здравето на, здравето на растенията и животните проистича от съответните директиви и регламенти. Втората група от правила са свързани с основните условия, е, селскостопански и екологични условия, така наречените ГАЕК, са свързани с опазването на околната среда. Води, въздух, почви като фермерите трябва да, отгов... да изпълняват тези изисквания и ако не го сторят, могат да, може да им бъде наложена административна глоба. Целта е двояка. Първата е развитие на устойчиво земеделие чрез по-ясно осъзнаване от относно необходимостта от спазване на основните стандарти от страна на бенефициентите. И второ, сближаване на ОСП с очакванията на обществото, като се осъществи съответствие между земеделската и екологичната политика. Сега, нашия подход. Ние оценихме дали е, кръстосаното съответствие е ефективно и дали е постигнато, целите са изпълнени в рамките на новата законодателна рамка. Използвахме опит и информация от няколко стотин посещения при фермери. Посетихме Генерална дирекция земеделие и три държави членки. и Проведохме две наблюдения и надзор относно съответствието и опростяването. Получихме отговори от 64 разплащателни агенции в 27 държави членки и 7, от 72 надзорни органа. Освен това, проверихме дали комисията може съответно да, да проследи ефективността областта на кръстосаното спазване. Тук комисията трябва да поддържа съответни показатели. Отбелязахме това за периода 2014-2020 година, че посочените конкретни показатели не отчитат неговия ефект. Нивото на съответствие при фермерите не отчита основните показатели, свързани с оценка, е, опазването на околната среда, общественото здраве и здравето на животните. Резултатът от сметните, резултатите на сметната палата от последните 4 години и в съчетание с проверките в държавите членки показаха редица нарушения, основно в пет сфери. Животновътство, използване на е, е, торове, сигурност на храната и фуражите, защита на почвата от ерозия и е, овладяване на нежеланата растителност. Тук комисията анализира информацията с цел да се установи дали се спазват, са изпълнени спазванията, например, един, минимум 1% контрол. Но не се разглежда разглеждат евентуалните причини за нарушение, нито се търсят решения. Във втората част от доклада ние проверихме е, дали системата може да бъде допълнително упростена. В доклада ние първо признаваме, че за периода 2014-2020 година са използвани редица стандарти, които не са достатъчно важни е, за земеделската дейност. Има добро подходящи примери за упростяване. Въпреки това, сложността се дължи на редица подробности, свързани с проверката. При проверките на място всички изисквания относно СМР и ГАЕКС подлежат на проверка. Често това означава стотици точки по списъците. Един по-целенасочен подход би позволил по-добра насоченост и отчитане на размера на нарушенията и това ще направи системата по-ефективна. В нашия доклад ние отчитане Отчитаме, че програмата за дребни ферм, фермери е, спестява излишни, излишно натоварване на фермерите и пести разходи. Но при прилагането на тази програма в държави членки, където дребните земеделци са значителна част от обработващите земята трябва да се постигне разумно равновесие между административните изисквания и обективното отчитане на целите. Установихме, че може да се поиска допълнително упростяване. Например, е, новото екологично плащане, което е въведено в е, ОСП от за периода 14-20 година. Тук има сходство с предходни практики и сходни цели. Поддръжката на земята и биоразнообразието. Но въпреки сходствата, Проверките се извършват по две системи. Нека комисията оцени и размисли дали са необходими два набора от начини за проверка и дали да не потърси с енергетичен ефект. Установихме също, че разходите за измерване на кръстосаното съответствие не са достатъчно квантифицирани. Комисията е определила общите разходи, но по отношение на кръстосаното съответствие няма съпоставиме проверка. Предвид повечето, че повечето разплащателни агенции, 61%, отговарят на нашите изисквания, не може да се очаква скорошно решение на разходите. Системата за кръстосано съответствие създава административни ограничения както за бенефициентите, така и за националните органи. Смятаме също, че трябва да се разгледат общите разходи, за да се потърси по-економически ефективна политика. Забелязахме също така, че прилагането на различни е, критерии при изчисляване на глобите за различни, за еднакви случаи бележат разлики в държавите членки. Нека комисията помисли за по-хармонизирано прилагане на глобите на европейско ниво. Благодаря за вниманието, с което ме изслушахте и съм готов да отговоря на въпроси. Колежката Кладбах има думата аз също искам да изкажа благодарност на господин Бионис и неговия екип за изготвения доклад и докладването. Мисля, че най-съществената задача в тази област е, че очакванията на европейските граждани, е, свързани с изпълнението на кръстосното съответствие, са наистина високи. Може да звучи пресилено, но през 2015 година имахме нарочно проучване на Евробарометър, специално сред европейските земеделци и европейците оказва се, че очакват в голяма степен, като имам предвид 80-90%, че по този въпрос в тази сфера и нарушенията по отношение на правилата за околната среда, здравето на хората и животните, трябва да водят до сериозни е, наказания. И това налага зорко следене на изпълнението на правилата. И тук доклада ясно показва колко е трудно да се оцени по какви критерии се извършват измерванията а също и, оказва се, работи се по различен начин в държавите членки. Тоест, сходни нарушения в някои държави членки не се санкционират, на други места се санкционират по сериозни, до много сериозни санкции. Тоест, по отношение на правилата след 2020 година, трябва да изработим съвместно показатели, които да, са, да дадат възможност и на държавите членки, и на Сметната палата, а и на комисията да провеждат обективна оценка. Разбира се, проблема е на лице винаги, когато работим с обществени средства. От една страна е, се нуждаем от упростяване на бюрокрацията и всеки, който е работил в селското стопанство, знае, че има много и различни правила, а от друга страна трябва да има възможност за контрол. Докладът ясно показва, че да, проверки се правят, но след проверката много често не може да се каже постигнати ли са целите. Това е често сериозен проблем. проблем. Сериозни изисквания в началото, правим стриктен контрол, но на базата на всички данни да знаем постигнали ли сме съответните цели. Защита на животните на хората, екология и така нататък. Това, което не разбирам в този доклад, е, че е, тези изисквания за кръстосано спазване са, не, които понякога са непонятни, но това не трябва да води до отслабването им. Напротив, в бъдеще трябва обществените средства да водят до обществено значим резултат Иначе имам някои предложения за допълнение към а, доклада на Сметната палата по отношение на по-нататъчното развитие за, на системата. Ähm, nach dem Impact Assessment für die, für die äh, gemeinsame Agrarpolitik nach 2020. Трябва да помислим сериозно за периода след 2020 година. Нуждаем се от ясни показатели, на които да водят до измерване. И още нещо. Опростяването, което е принцип на Европейския съюз, но при кръстосаното спазване това не винаги се прилага. А не бива да забравяме и конкретните дадености в държавите членки. Това трябва да бъде показател. Споменах различния подход към санкциите. Е, Сметната палата го казва и аз искам да подчертая, да се създаде възможност за обмен на опит между държавите членки. Така ще може да се потърсят и общи мерки при обсходни простъпки. И мисля, че всъщност това е в общи линии иначе мога да подкрепя казаното от господин Милионес. Благодаря. Колегата Новаков има думата. Thank you very much, And, uh... Благодаря ви. В самото начало искам да благодаря е, госпожа Каренбах и господин Милионис е, за работата им по програмата. По този доклад е, аз е, бях докладчик Сянка. Е, знам, че общата съскостопанска политика е най-старата. Тя поглъща най-много средства от е, политиката на Европейски съюз. Тоест, тук са най-необходими промените, промени и реформи. Това е нормално. Състо стопанство и пазара непрекъснато се променят и ние не можем да проспим този процес. И аз подкрепям това. Имам някои предложения, свързани с кръстосаното спазване и е, неговата ефективност – аз разбирам и смятам, че не само по този доклад, е, както и по специалния доклад на Европейския парламент и в нашия принос е, трябва все повече да настояваме тези препоръки да бъдат взети под внимание от Европейската комисия. Защото хората навън очакват това. Това не е само политическо послание. Ще спомена някой от е, предложението, които искам да направя по доклада. Първо, да се повиши вниманието, което се обръща на инициативата за кръстосано спазване, ползата от него, защо да не се смятат те задължителни само за определени географски райони. Само казвам, да вземем предвид такава възможност. Понякога, когато говорим за селско стопанство, процедурите са толкова дълги и сложни. Аз смятам, че работата в селското стопанство е достатъчно трудна. Не е необходимо да я правим по-трудна, понякога да я проточваме, да я ускъпяваме по неразбираеми процедури. Така че упростяването е, безспорно е част от решението. По-бързо, по-лесно и по-прост начин е, за предлагане на проекти по тази инициатива. Това ще ни помогне и именно тук е ролята на Европейската комисия. Упражнявайте мониторинг, е, е, наблюдавайте е, това кръстосано спазване в държавите членки. Понякога нашите амбиции и нашите намерения са положителни. По-малко правила, ускорени процедури, е, да има разходосъобразност и прочие и прочие. Но когато е, говорим на регионално, дори на местно ниво, в определени села, в определени държави членки има толкова процедури, които трябва да се спазват. Ако вие сте сълскостопански производител, за какво ще мислите? Е, за по-голямо производство или просто да спазвате сляпо процедури? Така че предлагам по-малко критерии, но по-конкретни цели, повече конкретни цели и е, повече количествени показатели. Ако искаме да има повече кръстосано спазване, нека да има повече показатели, доколко е ефективно това. Тук подкрепяме Европейската сметна палата за хармонизиране е, на прилагането на общи санкции на ниво Европейски съюз, когато не се спазват процедурите по кръстосано спазване и в края на краищата създаване на открита интерактивна база данни, с повече информация, с повече цели, като разбира се, се разработва кръстосано спазване в реално време в различни региони. Председателката е, господин Ленеген има думата сега. Благоред, извинете, аз не присъствах тук лично, но внимателно ви слушах от летището, от разстояние. Предполагам, че нашата задача тук е да сме сигурни, че парите се разходват както трябва и да се опитаме да създадем система, която да допусне това. Едновременно с това да не измъчваме хората, е, когато трябва да получават пари. Аз съм част и на комисията Агри на Европейския парламент. И от последните избори, когато участвах, ние непрекъснато и непрекъснато обсъждаме тези въпроси. Така че е, тук Европейския съюз, ако трябва да е, бъде единен, това е един от въпросите, по които трябва да бъде единен. Така, проблемът е да се придържаме към правилата, но въпросът е, е къде са правилата, колко време ще се прилагат и ако ще се прилагат с една и съща сила. Тоест, нещо трябва да се направи. Едно от нещата, които най-често ми се казват от костопанските производители. Тези хора, те говорят не за врага, а за хора, от които е, те се страхуват. Та има общ е, страх, до когато приключат те едва ли ще мисля точно за кръстосано спазване. Те искат да си свършат работата. И в някои случаи обаче това води до проблеми. Така че имам предложения. Първо, да не се самонаблюдаваме. Има такова, да няма такова кръстосано спазване на ниво Европейски съюз с саботаж в ниво държави членки. Да се види какви сили действат. На второ място, Вместо нов орган да разработи единен документ, където всяка област да си има собствена глава и съответно подглави. Едва ни е толкова лесно, е, така че тези глави трябва да бъдат позработени с проценти за отделните партньори и как е, тази разбивка в крайна сметка трябва да приключи до 100%. Винаги така става сбора. И документи трябва да бъдат разработни от организациите на скостопански производители всяка държави членки. И когато те се съгласят, е, тези документи трябва да стигнат до всяка държава членка и до всеки производител. Е, тоест, това кръстосано спазване трябва да става на едно единствено място и да няма дублиране. Сега е, говорим за инспекции, но това, е, тези, които ще бъдат инспектирани, трябва да има време. Те трябва да са готови за инспекция, непрекъснато храна, хигиена, отношение към животните. Това са единствените области, където неочакваните проверки членки са задължителни. Иначе имаме определени срокове. Ако това се спазва, това ще бъде голяма крачка напред. Е, трябва да има срокове за тези инспектори. От гледна точка на производството и на производители е, трябва да има правила, бенчмарк в държавите членки, е, за, кога, особено когато има нарешения. Това, което предлага комисията, не е достатъчно. Ако се обърнете към организатори на производители, това е ясно. Сега говорим за определено производство. Това е на практика, но не отразява положението на място. Е, през последните месеци в Ирландия и беше чудесно време, обаче е, те не можаха да спасят сроковете. Така, така че в страни като Ирландия или ще ви дам пример. Аз имах опит в коледа, беше 14 градуса. Е, ние бяхме в отпуска през юли и беше 13 градуса. Така че не знаем какво ще бъде времето и аз очаквам хората, които са тук. Е, е, виждате как се надига евроскептицизма. Е, но за да спрем това, трябва да кажем на скостопански производители съжаляваме. Е, е, колкото и да е трудно нещо да се направи, нещо, което правите от години, има една политика, която ние сме спретнали и тя е готова. Е, така че е, трябва да се придържате към това, обаче това трябва да се променя. Така че трима, трима човека трябва да работят по това кръстосано процес, при, целият процес трябва да бъде прозрачен, е, трябва да се има предвид е, и околната среда, тя да бъде включена в системата, да има ясно разграничение между европейските правомощия и върху това, върху което държавите членки имат право на контрол, примерно зеленяването. Виждаме проблеми, които постигват в е, доклада. Трябва да има съдържание, което да бъде еднакво в държавите членки, да няма субективност. приключвам. По този начин нещата ще станат по-упростени и всичко ще стане очевидно. Ако постигнем това, няма непрекъснато да се занимаваме с този въпрос. Благодаря ви. Председателката. Сега давам думата на представители на Генерална дирекция Селско стопанство. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожо Каденбах, господин Милионис, дами и господа депутати, благодаря ви за възможността да обменим мнение върху доклада на Сметната палата по кръстосното спазване. Благодаря на господин Милионис за всички препоръки, които ще допринесат за това кръстосното спазване да бъде по-ефективно. Няма да се спирам на основните страни на механизма на, за спазване, какви са неговите специфики. Искам само да кажа, че комисията споделя мнението на сметната пола, че като цяло производителите все повече съзнават, че трябва да спазват правилата за кръстосно спазване. Искам освен това да кажа, че това не е инструмента за прилагане на политика в друга област примерно околна среда, безопасност на храните или хуманно отношение към животните. За тях трябва да има отделни механизми по правоприлагане. Подчертавам, че кръстосаното спазване цели развитие на селското стопанство, е, като се е, привлича вниманието на селскостопанските производители върху определени страни, при, причините за нарушенията е, стават при прилагането плюс специфични анализ, който се извършва при освобождаването от отговорност от службите на Сметната палата. Знам, че трябва да се упрости механизма и в частност механизма по кръстосано спазване, Искам да подчертая, че от 2005 година има непрекъснат процес на преразглеждане на правилата. Това доведе до значителни резултати. Искам да кажа, че процедури бяха упростени, бяха е, създадени процедури е, по отрасловото законодателство, по кръстосано спазване. И тук искам да кажа, е, че има две седмици предупреждение за производителите на храна и 48 часа предупреждение на производителите на животни. Е, трябва да се постига упростяване при подбора на пробите, които са подложени на проверка. Освен това искам да подчертая, че броята на изискванията е, съобразно уставите на дружествата ще бъдат намалени 40% по настоящо законодателство. Те ще бъдат проверявани по механизма за кръстосано спазване. Е, те, така наречените гайк стандарти ще бъдат намалени от 15 до 7 е, е, за да се спазват стандарти от всички, които подлежат на проверка и които са свързани с, с, с костопанска дейност. Искам да кажа, че е, с специфичните режими за малки производители, които не са изключени от е, механизма за кръстосно спазване, но не от законодателството по принцип. Е, примерно е, тези, които влизат в схемите за малки производители. Така че може да се създаде цял механизъм за упростяване. Е, и е, е, това ще затрудни нещата, но всякакво следващо простяване трябва да се постигне, без да се навреди на целите за кръстосано спазване, особено целите по пазване на околната среда на този механизъм. Искам да кажа, че комисията смята, че указателите за резултатите за премерване на ефективността на кръстосното спазване е, са в е, трябва да бъдат преразгледани възоснова на наличната информация и ние предприемаме контрол по така наречения СМР и отраслов контрол, е, за да се е, създаде синергия между двата механизма за контрол. Комисията отдава голямо значение за синергия в контролния механизъм за а, е, малките и средни предприятия, е, условията за опазване на околната среда. Ще правим усилия за споделяне на информация между службите, а също така и тези, които договарят за СП, за отрасловото законодателство, е, за да се гарантира последователността и да се хармонизира прилагането на кръстосното спазване при оценката на въздействието и когато мислим по реформата на ОСП, Комисията ще разшири показателите за резултати, синергия. Казахме, че са направени много усилия, направени са инвестиции, постигнато е подобряване но когато обсъждаме бъдещето на ОСП, трябва да преценим дали можем да отидем още по-далеч по кръстосното спазване. И накрая, госпожо председател, по една от препоръките от страна на Сметната палата за необходимостта от по-хармонизирано прилагане на санкции на ниво Европейския съюз, тук искам да кажа, че е по-задължение на съскостопанските производители трябва да има законодателни разпоредби за кръстосано спазване, условия за околната среда, за да може да се отчитат особеностите на държавите членки, е, защото е, задълженията не са еднакви, ако сте в Ирландия или в Испания. Така че е, държавите членки трябва да имат марш за прилагане, за да могат е, да прилагат и да се изчистяват санкции, когато няма спазване. И накрая искам да кажа, че хармонизираното прилагане на този принцип в държавите членки се гарантира от процедурата за конформните клиранс, както се казва, но е, контрола и санкциите е, трябва да имат предвид националните и регионалните особености в различните държави членки. Искам да кажа, че в рамката на тълкуването на настоящата политика, ние редовно се срещаме с членки, за да сме сигурни, че тълкуването на изискванията, които трябва да спазват стопанските производители, от гледна точка на законодателството и на специфичните условия, се обсъщат на срещи на експерти, основни насоки, е, насоки при тълкуването, за да стане ясно какво изискваме. И има таблици за оценка. Важно е държавите членки да имат определена свобода на действие, за да правят това, което е най-подходящо предвид местните условия. Това е което искам да кажа на настоящия етап. Благодаря. Господин Малионис накрая и ще моля да бъдете кратък, за да имаме време да чуем и докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Във връзка с кръстосаното <clears throat> спазване, бих искал наистина горещо да благодаря на всички, които взеха думата. Тъй като трябва да продължим по дневния ред, е, има е, какво още да се каже по повод изказването на комисията. Мисля, че и в друга, други рамки ще трябва да си поговорим по този въпрос. Ще се радвам да имаме възможност с помощта на Сметната палата да навлезем в подробности. Днес нямаме време, но в духа на добрата отчетност и добрата работа трябва да намерим време за обмен. Госпожа Гресле, да благодаря, благодаря за изказаните мнения, но не бива да пропускаме да сторим. И сега точка 5. Освобождаване от отговорност на Европейския парламент. Е, казвам добре е дошъл на господин Сасоли. Е, поздравявам ви за избора, заедно с генералния секретар, секретар господин Веле и господин Галвин. Денис Де Йонг има е, думата за да представи доклада. Señora presidenta del Comité de Control Presupuestario. Госпожо председател на Комисията по бюджетен контрол, господин генерален секретар на Европейския парламент, дами и господа. Бих искал още веднъж да ви благодаря, че за дадената възможност днес да ви представя работата на Сметната палата във връзка с административните разходи на всички европейски институции. Както вече споменах, плащанията по раздел 5 са в рамките на 9 милиарда евро. Процента на грешките е 0,6%. процент, който отговаря на регистрираните такива от предишните години. За целите на одита бяха избрани 151 транзакции, от които 16 на Европейския парламент. В рамките на предишното ни заседание ние заявихме, че Европейския парламент не отделя достатъчно внимание на разходите на политическите групи. Тази година отново срещаме същия проблем по отношение на една от политическите групи. Не се осъществява достатъчно контрол върху разходите от 2014 и 2015 година. Извършвания контрол не е по предвидените процедури. Ето защо Сметната палата препоръчва на Европейския парламент да преразгледа начина си на одит върху а, разходите. Целта, разбира се, е да има по-добър контрол – върху политическите групи при разходването на средствата. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, аз съм на ваше разположение. Благодаря. Разбира се, от името на комисията благодаря за отговорите на въпроса. Този път се, е, те не бяха достатъчни, може би, но ще наваксаме. Господин Дейонка. Благодаря, госпожо председател. Както вече казах, генералният секретар ще отговори на въпросите. Мисля, че всички отговори ще бъдат наистина по темата и е целенасочени. Относно процента на грешките, имам някои допълнителни питания. Например, по отношение на персонала. В това отношение възникват много въпроси. Ако погледнете, например, страница 15 за Люксембург, ще видите, че там се говори за договорите в областта на чистотата. 400 000 евро е цифрата, която виждаме тук. И се питам, какви са условията на тези договори, предприятели ли са някакви конкретни стъпки, тъй като цифрата не е за пренебрегване. Във връзка с кетеринга, малко по-надолу, на същата тази страница, във връзка с договора с фирмата за кетеринг – виждаме, че условията са в разрез с белгийското законодателство. Някои обаче от доставчиците на кетеринг услуги имат 0 часа работни часове. Ако това е в разрез с правилата, то тогава как се изпълняват договорите с доставчиците на кетеринг услуги? Относно е, шофьорите, знаем какво се случи с шофьорската служба. Има някои нови изисквания във връзка с происхода на шофьорите. Всички тези мерки бяха предприяти съвсем наскоро, не през 2015 година. Но определено бих искал да приветствам политиката, която беше приложена за интернализиране на шофьорската служба. Имаше въпрос по страница 27 за външния персонал. Виждаме, че положението не е толкова лошо. Има си обяснения за цифрите тук, но ако видим генералните дирекции, например генерална дирекция ИНЛО, виждаме, че има 22 външни служители, 95 вътрешни. Генерална дирекция АЙТЕК има съвсем различно съотношение на външен и вътрешен персонал – 28 души съвършен персонал в ИПРС службата. На страница 30 и обществените поръчки. Това е един косвен въпрос към председателката, тъй като тя се занимава с въпросите на финансовата регулаторна рамка. Смятам, че финансовата регулаторна рамка не отразява добре настоящите правила в областта на обществените поръчки, тъй като не е възможно по-настоящем да се използва цената и да се използва критерия за устойчивост в областта на обществените поръчки. Иска ни се Европейския парламент да използва обществените поръчки, за да може да работи по-устойчиво. Продължавам нататък, страница 59. Въпрос за една комисия, която не познавам. EP Advisory Committee за назначаване на високопоставени длъжностни лица. Това е комисия, която аз не познавам, грешката е моя. На страница 69 за сградите, сградите в Люксембург, трудно ми е да разбера тази таблица. Разбирам, че разходваме по-малко от 400 милиона за сградата КАТ. Но виждаме, че първоначалната, първоначално отделената сума е 432 милиона. Излиза, че ние сме разходвали по-малко от предварително оговорената сума. Та от тук и въпросът ми какви ще бъдат а, бъдещите разходи за а, ремонтна дейност на тази сграда, ако преустановим а, реновацията в момента. И последен въпрос за iTech и интернет сайта. Това е непряко свързано с бюрото. Един общ коментар, който направих и последния път. Изключително важно е да имаме достъп до бежичен интернет и извън сградите. Това е възможно само когато сме на пленарно заседание. все още има проблеми в това отношение. Не винаги бежичният интернет работи. И накрая отново във връзка с iTech. На интернет сайта на Европейския парламент е публикувана информация за лобистите, с които се срещам. знаем какво беше разписано и в доклада на бюрото в това отношение. Продължавам да задавам въпрос, който задавам отдавна. Ако желаем да продължим да действаме по този начин, как бихме могли да предотвратим това? Благодаря. Благодаря. Искам да дам думата на господин Сасоли за представене и на господин генералния секретар, който да направи изказване. Господин Сасоли. Колеги, колеги. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Изключително важна е нашата среща днес. Аз съм заместник-председател, отговарящ за бюджета и в качеството си на такъв ще ви представя ръководните линии, които бяха в основата на работата на Бюрото за бюджета за 2015 година. Всички вие добре познавате цифрите. Разбира се, след малко ще дам думата и на генералния секретар на Европейския парламент, господин Веле, който несъмнено ще навлезе в по-големи подробности и ще отговори на въпросите на докладчика. Първото нещо, което бих искала да кажа е следното. Много работихме по отношение на сигурността за съжаление, наложи ни се да се занимаем с въпросите за сигурността след това, което се случи в Париж, нападенията срещу Шарли Ебдо, както и нападенията на 13 ноември. Преди това тук вратите бяха широко отворени и всеки можеше да влиза свободно и изведнъж е, е, си дадохме сметка, че искаме да има по-голяма сигурност, като, за да бъдем защитени, като същевременно осигурим достъп и на обществеността. Многократно сме мислили за начина по който да се справим с тази наша задача. И разбира се, е, решението се отрази на бюджета съвсем не беше просто задачата ни. Затова трябва да благодарим на всички генерални дирекции, които работиха усилено. Тук а, бих искал да благодаря на генерална дирекция ИНЛО и генерална дирекция СЕЙФ. Наистина работихме в отлично сътрудничество с всички техни служители. Остават още някои а, конкретни стъпки, които трябва да предприемем, но а, за момента определено можем да кажем, че сме постигнали а, засилена сигурност в сградата на Европейския парламент. Трябваше да отпуснем а, различни финансови пакети, за да може да повишим сигурността на входовете на Европейския парламент. Да не забравяме, че Европейския парламент не е сграда, която принад... че тази сграда на Европейския парламент не е единствената, която му принадлежи. Имаме и други сгради в другото седалище на Европейския парламент. Там също работят хора, които заслужават да се трудят в атмосфера на по-голяма сигурност. Начинанието ни беше подкрепено от всички политически групи в Европейския парламент, за което горещо им благодарим. Преминавам нататък. Економиите. Това е проблем, който се усеща във всички политически групи. И в това отношение наистина а, можем да говорим за второто по големина предизвикателство пред нас – по никакъв начин не трябва да се подкопава административния капацитет на Европейския парламент. Европейския парламент трябва да може да изпълнява своята законодателна дейност. А за да може да го прави, ще трябва да се справи с някои ограничения. Все още е трудно да се контролира изпълнението на делегираните актове. Опитваме се да предприемем стъпка напред в това отношение в бюджета за 2016 година. Но нека вместо да а, економисваме средства, да се опитаме да ги инвестираме. 2015 година местата в администрацията намаляха с 1%. Това а, беше в резултат на административното споразумение. Европейския парламент пое ангажимент и след 2017 година да продължи да а, намалява административния капацитет. Това означава, че ще има такова условие и в бюджета за 2018 година. Стигна се до промяна на доставчик на услуги който действаше в Европейския парламент от 25 години и се беше оказал в състояние на пълен монопол. Успяхме да променим доставчика на а, услуги, което беше голяма промяна. Успяхме да променим стратегията си, което доведе до откриването на средиземноморски ресторант, ресторант за биопродукти, стола на Сквар Мюс също бе отворен, като в момента се работи по отварянето то в още една сграда в Европейския парламент. Всичко подлежи на допълнително подобрение, но можем да кажем, че сме удовлетворени от това отваряне на пазара, тъй като то доведе до економии от над 2 милиона евро годишно. Отново повтарям, че в този случай говорим за обществени средства. Сега бих искал да ви помоля за още по-голямо внимание това, което ще кажа, може да ви изглежда банално, но според мен то е от съществено значение. Съндъците, в които пренасяме документите си от Брюксел към Страсбург и обратно – изпратихме а, питане до всички а, депутати, за да попитаме кои от тях се нуждаят от подобна услуга. Към 150-180 представители на Европейския парламент вече не използват тази услуга. Технологиите ни позволяват да постъпваме друго яче, което означава, че за бъдеще бихме могли да намалим разходите и ефекта върху околната среда, като се уповаваме повече на технологиите. Може да си представите как ще се отрази как ще се отрази премахването на тези 12 камиона, които е, ходят до Страсбург и обратно на околната среда и по отношение на разходите, които също ще можем да спестим. На следващо място – в бюрото лансирахме инициатива през 2015 година за заплащанията на финансираните от представителите на Европейския парламент посещения. В това отношение бяха предложени нови правила и те влязоха в сила от 1 януари тази година. По смисъла на тези правила ще се увеличи контрол и ще има по-голяма проследяемост на направените транзакции. По този начин европейските граждани ще продължат да имат възможността да опознаят Европейския парламент. На следващо място намалихме броя на сътрудниците в избирателните райони на европейските депутати. Преразгледахме е, таблицата с възнагражденията, в която въведохме минимално и максимално заплащане. вече е задължително на интернет сайта на Европейския парламент да бъде публикувано името на доставчика, който използва представителя на Европейския парламент в избирателния си район. На следващо място обществените поръчки. Приехме правила, по смисъла на които се увеличи прозрачността на тези обществени поръчки. Тук ще дам думата на господин Веле, който ще се спре в повече подробности на въпроса, както и на интернализирането на шофьорската служба. в рамките на който и да е конкурс, въпреки многобройните кандидати, не трябва да се дава привилегия на а, никой. Технологиите ни дават възможност да подобрим процедурите и да работим по-ефективно Имаме голяма възвръщаемост на направените инвестиции. Преди малко посочих, че можем да спестим средства от превозването на документите между Брюксел и Страсбург. Аз съм тук отдавна и се спомням, че през 2009 година не можехме да използваме безжичен интернет. Благодарение на проекта Мобилен Европейски парламент сега имаме възможност с нашите собствени устройства, телефони да получим достъп до интернет в Европейския парламент. Предвижда се по-голямо сътрудничество между службите на Европейския парламент и местната администрация на европейските депутати по отношение на различните софтуери, които се използват. Това е от моя страна. Ще продължим да работим и за бъдеще. Извинявам се, ако съм говорил прекалено дълго. Благодаря много искам да се обърна към колегите, колегата Сасоли е, за това, че не, не се увлича по бумащината. Е, по въпроса за транспорта на всичките тези документа, документи, на мен ми се струва доста е, жалко. Е, не мога да се съглася, че можем да минем изцяло без документи на хартия. 13 години вече имам наблюдения. Господин генерален секретар, благодаря госпожо председател, е, компетентният заместник председател вече отговори на някои въпроси, особено е, що се отнася за това, че няма плащания в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 групи посетители. Последния път имаше доста критични бележки по този въпрос. Остават 10% за ресторанти и някои други плащания, но от тук насетне ще работим по банков път. Зная, че за докладчика е много важно това, което наричаме voluntary footprint за докладчиците да се приеме. Междувременно това е факт. Вашата комисия много държеше на това решение. То е факт съгласно до сегашните известни нас разходи, разходи за строителство и обзавеждане, е, предпазливо ще кажа, че около 4 милиона, оставаме около 4 милиона под предвидените разходи. Пак казвам, предпазлив съм в оптимизма си, но по-скоро ще бъдем под предвидения прак, отколкото нивото над него. Е, освен това, цитираните проценти 1 до 2% процента специално за емисиите на въглероден и цените наистина спаднаха много, че тук също имаме економия от 250 000 евро. Господин Де Йонг попита за Люксембург и изгледата Люксембург и, и възможността за економия от почистването. Там ще кажа, че се почиства конкретно, не се почиства навсякъде е, еднакво. И по този начин работим и по-екологично, и по-економично. Така че мисля, че тук нямаме повод за притеснения. По втория въпрос, доколкото ни е известно, няма нулеви договори, както ги наричаме. Е, ако се окаже, че има, незабавно ще се намесим. Следим зорко за такива простъпки. За водачите, за шофьорите, Председателския съвет бе взел решение и пленума гласува средствата в а, е, зависимост от а, е, ситуацията със сигурността. Особено в а, е, Брюксел, а и в сравнение с Страсбург, имаше известни съмнения, че и няма съответно социални осигуровки и така нататък. Тук много внимаваме, особено като се има предвид, че бългийската фирма натоварена до сега с задачата се отказа сега работим за създаване на европейска служба с минимум 16 различни националности от досегашните шофьори 21 към днешна дата са спечелили конкурса. От 87 кандидати, около една четвърта, предвиждат се 110 е, водачи, така че бройката може да нарасне на 30, като между тях обаче и пък и между е, кандидатите имаше пенсионери, които не искаха въобще да работят на пълно работно време. Тук ще имаме економии. За външните сътрудници ме попитахте. Да, прави сте. Тук има съвършенно различни ситуации. Имаме чистачи в НЛО специално, но има и ресори, където трябва зорко да следим. Например, информатиката когато имаме твърде много външни служители, в един момент ще изгубим контрола върху услугата, защото ние се нуждаем наистина от собствени кадри, за да можем да държим нещата в рамки преди 2-3 години въведохме нов баланс. Мисля, 60 допълнителни места ни бяха отпуснати, но нам, намалихме с 200 броя на външните консултанти. Мисля, че в момента ние контролираме и работата, и качеството на услугите. Нещо обаче, което ме тревожи е следното. През последната година, през последните години постоянно намаляваме състава с около 1%. Тази година в администрацията съкръщенията бяха по-сериозни. И ако не въведем, не постигнем баланс, това ще доведе до възлагане на външни изпълнители, което не е най-доброто решение, нито гарантира най-добро качество. Затова аз мисля, ако бюджетния орган ре, посочи финансовите средства, без обаче да уточнява дали те, тези средства да се изразходват за постоянни назначения, временни договори или външни сътрудници, нека това реши ръководството, за да не изпадаме в нежелателни ситуации. За така наречените екологични обществени поръчки, Green Procurement, все още работим по въпроса. Е, предстоят ни доста сериозни задачи за следващите години. Сега за консултативния комитет ме попитахте относно ръководните кадри членове са генералния секретар, неговия заместник и генералния директор на службата за назначаване на персонала. След напускането на Франческа Рати това бяха все мъже но реших миналата седмица да привлечем госпожа генералния директор на ЕНЛО като постоянен член, за да имаме поне частично балансирано представяне на мъже и жени. Попитахте за проекта на сградата в Люксембург за първи път ние като парламент осъществяваме такова крупно строителство. Това е сериозно предизвикателство. Е, до, до момента, в който се захванах, не, не бях строил дори едно фамилна къща, така че е наистина сериозна задача в сравнение с съпоставими а, обекти вървим добре. Европейската банка започна с сходен мащаб, но надхвърли с близо милиард. Ние се движим в границите, но постоянно привеждаме нещата в съответствие. Но целта е място за 3000 души, имаме около 2200 служители в Люксембург, като добавим външните съветници и други функции т.е. целта ни е да имаме място за 3000 души, 3000 служители, като точно сме определили по 11 квадратни метра за всеки го, както в Брюксел. И така новата сграда ще стигне за 3000 души. Тоест, сега данните сочат, че старата сграда няма да ни трябва. Но председателския съвет реши да разгледа въпроса в началото на следващия мандат още веднъж. Може да има промян, промени. Е, предвид Брексита, по-скоро нещата, бройките ще вървят надолу, а не нагоре. Но може и може да се окаже, че тази част от сградата изобщо няма да ни трябва но президиума трябва да реши през 2019 година каква ще е съдбата й. За момента обаче ми се струва, че не можем да очакваме някакви допълнителни разходи в, в последните минути. Е, имаме 432 милиона определени от е, комисията. 91% вече са освоени, така че имаме сериозни основания да очакваме, че ще се поберем в сумата, макар че разбира се, ако възникнат правни спорове, може нещата да се променят. Още веднъж благодаря за решението на пленума сега за сайтовете, вебсайтовете, говорихме и миналия път, като до, евродепутат, не докладчик, можете да посочвате своите контакти, така че трябва да се потърси техническо решение за желаещите евродепутати. Председателката, благодаря. Давам думата на вътрешния ревизор. Имате думата, господин Галвин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите, членове на тази парламентарна комисия. Благодаря ви за тази възможност да ви запозная с годишния доклад. Във връзка с финансовите изисквания, които, на които институциите трябва да отговарят в годишните доклади, които Имаме предвид е, препоръките, които са направени и съответните действия съобразно препоръките. Темата на тези доклади е, е, е дейността, вътрешната дейност през 2015 година. В глава четвърта по външната служба се за вътрешния аудитор се подчертава, че европейско законодателство гарантира независимостта на вътрешния аудитор е, и съответно е, хартата на ЕС. Е, освен това се подчертава, че вътрешния аудитор трябва да отговаря на годишна работна програма, която оценява риска на цялата организация. Основната цел на преценката на риска е да даде възможност на Европейска сметна палата да приоритизира отпускането на средства там, където ще има най-висок риск. И, и накратко ще посоча какви е, са разпоредбите за 2015 година. Е, аудитът е, продължава да се занимава по своя стратегически план от 2014 до 2016 година. Приемственост в менеджмента подчертава процеса, при който дадена организация трябва да се прави с бъдещи инциденти или кризи, които могат да повлияят на изпълнението на мисията му и дългосрочната способност да осъществява сътрудничество и да отговаря на очакванията на партньорите. Целта е да се види адекватността на бизнес менеджмента спрямо определена среда, особено когато рамката за управление е свързано с препоръката на БСМ. И ние виждаме, че има възможност за подобрение в четири основни области. Първо, трябва да се усъвремени рамката за политиката, като бъдат преразпределени ключовите роли и отговорността. На второ място, явни институционални насоки във връзка с класифицирането на функциите, съобразно тяхната тяхната критичност прямо основните мисии на институциите, т.е. взаимната зависимост между генералните дирекции. Третата област е свързана с много практически мерки, които трябва да бъдат приложени на практика, например координиране между управлението на кризите и ЕНСН и освен това общуване с основните партньори, с е, работни е, договорености и освен това е, обучение на кадрите. На следващо място интернационалното сътрудничество между отделните служби на институциите. Е, и е, ние разработихме 12 точки, които бяха предадени на генералния секретар и на другите главни секретари. Е, имаме предвид основно първото 6 месечие. Е, ние виждаме, че всички вътрешни аудитори е, са се справили с задачата, която им е възложена. Е, както при предходни години, дейностите през 2015 година, ние сме преценявали основните принципи по вътрешния менеджмент, основно постиженията на менеджмента като економия, ефективност, ефективност на действите. Това отговаря на основните цели е, по прилагането на кодекса за поведение, по многоязичието. Е, тоест, ние преразглеждахме е, разпоредбите свързани с устния превод и съответно принципа за това ресурсите да се използват целесообразно. И при аудиторинга се посочи е, ангажимент от страна на Генерална дирекция устен превод във връзка с услугите за писмен превод, във връзка с вътрешната и външната политика и постиженията на целите им. Освен това, имаме възможност за подобрение на по-голяма ефективност на економите в четири основни области. На първо място мерки по подобрение на процесите за отчитане на приложението. На второ място по-своевременно предаване на точна информация информация по планирани и потвърдена необходимост от устен превод, е, за да е, може е, да има общ преглед на всички нужди от превод, когато възникнат те. На трето място да има потенциал за по-ефективно управление на заседанието, да сме сигурни, че информацията се споделя по-ефективно и на четвърто място подобрение на рамките, които се прилагат към заседания, при които има устен превод. И при е, вътрешния е, аудитор имаме 14 точки. Е, ние, имаме, ние сме ги отнесли до съответните генерални дирекции и до главния секретар. Трябва да продължат консултациите. През 2015 година при вътрешния аудитор. Туринг ние е, се справихме с, с новия финансов менеджмент, а именно външни услуги по менеджмент на проекти. Е, по две основни области. На първо място мерки за подобрение на обхвата на договорите, е, как се осъществява контрол върху тяхното изпълнение. И на второ място рамка за менеджиране на проектите и подкрепа на напредъка на тези проекти. И трябва да има преразгледан подход за обхвата на проектите. Трябва да се имат предвид е, същност на ефективност. Генерална дирекция финанси, подкрепя отговорност по е, управлението на проектите и по освояването на съответните средства и те потвърдиха, че са напълно съгласни с плана за действие. Е, сега, по касовите наличности, ние виждаме възстановяване на е, дълговете. Това се отнася за дълъг период. И при аудитора се установи, че счетоводните служби са направили усилия за съсредоточаване на целия процес. И трябва тази инициатива да се задълбочи в четири области. На първо място критерии и указателни прагове преди да започне процедурата или съответно изключения по дългове. На второ място консултации с правната служба за конкретни казуси. На трето място поемане на инициативи по области, свързани с дългови задължения с персонала. И на четвърто място е, да се имат предвид изключенията при отделните институции съобразно конкретни инструкции. При средносрочната стратегия ние трябва да се съобразим с информационните технологии, да използваме съответните стандарти за контрол и за безопасност и е, имаме предвид е, IT операциите по инфраструктурата. През 2015 година ние се съсредоточаваме върху оперативната ефективност и измерването на постиженията. Е, съответните генерални дирекции е, поеха отговорност е, за управление на менеджмента в IT областите и при ревизията се установи, че тези инициативи трябва да се задълбочат в определени области. Допълнителни мерки за минимизиране на IT описанията при инциденти и при процеси на управление. Освен това, тестове, общ преглед е, за достоверен контрол или промени в всички IT услуги и е, за да има измерване на резултатите, трябва да има съответен план за действие на Генерална дирекция IT. И има специфичен област, свързана с външния одит, с трябва да има инициативен комитет за външен одит – освен това трябва да има полезна информация за бъдещ одит за IT сигурност и стратегически план. Ние посочваме, че препоръките за външен одит и плана за действие от 7 точки, съобразно решение на бюрото от 7 септември 2015 година, е пътна карта за нарастване на сигурността в, електронната сфера. Ние е, одобряваме всички външни действия от всички предходни доклади. Е, при двете проверки през 2015 година ние преценихме три действия през 2014 година беше преценен остатъчен риск е, е, и трябва да има допълнителни 6 действия във връзка с развитието в областта на IT. Ключовите заключения са следните. Длъжните действия, свързани с значителен риск, пада от 31 на 11. Тоест, риска намалява, ще продължи и това ще продължи, продължава през 2016 година, но отговорните служби трябва да да трябва да разработят резолюция през 2015 година е, ние преценихме интерституционалното приемане на риска, при вътрешния одит ние преценихме допустимия риск е, при бъдещата преценка за управление на риска и контролните процеси. При годишния доклад говорим за гаранции на качеството във връзка с сертифицирането при външната оценка на риска от 2011 година насам. През 2016 година преценката приключи. Е, всичко е съобразено с професионалните стандарти. Глава четвърта говорим за ролята на панела, е, е, рисковите процеси, процесите по контрол, административния капацитет, и че всичко е в съответствие с най-добрите практики на корпоративното управление. В глава 6 се съдържат заключенията и се обяснява, че дейността от 2015 година трябва да гарантират ефективността, ефективността на е, управлението на риска в ключови области и накрая при вътрешния одит – е, се посочва, че никакви компромиси не са правени през 2015 година. В заключение благодарим на Генералния секретариат е, за помощта и за съветите. Искам е, да подчертая отличното сътрудничество с всички служби и отдели. Благодаря ви, госпожо председател. Ние ви благодарим. Това беше един важен доклад за нас. Имам пет заявки за изказване. Моля, спазвайте времето от две минути за изказване, за да успеем. Колегата Ворд. Uh, благодаря. Аз също искам да благодаря на генералния секретар за списък от отговори на нашите въпроси. Както обикновено, това са много пълни договори, пълни отговори. И имам някои последващи въпроси и списъка им е дълъг, обаче ще се огранича само до 3-4 въпроса от тези, които бях набелязал. Първо, във връзка с местата за пушене. Искам да ви попитам най-напред е, аз не мога да не пуша. Извинете. Е, е, и, и, имаше цена за определените кабини, но като гледам цифрите, мисля, че трябва да се уточни броя на тези места. В отговора вие казахте, че има две места, където се пуши. Обаче аз мисля, че в Брюксел са три а, и съответен брой в Страсбург. Искам яснота за точния брой на кабините, където може да се пуши. И в допълнение към разходите, въпроса за здравето. Е, колко оплаквания са получени във връзка с разположението на тези кабини за пушене? Можете да не ми отговорите днес, но да ни отговорите на всички нас за бъдеще. Втория ми въпрос е във връзка с тръжните процедури за пътните агенции. Ние всички можем да посочим листове, е, списъци с примери през последните години. Аз знам, че отговорът ще бъде, че ще има нова тръжна процедура през 2017 година. Бихте ли ни казали в какво ще се състои тази тръжна процедура? И освен това, възможно ли е да се допитаме до тези, които реално използват тази е, туристическа или пътна агенция? Защото опит е, сочи, е, че ежедневно или седмично е, е, не всички я ползват еднакво. Във връзка с а, е, а, е, командировачените до Страсбург, в отговорите си вие казахте, че ще, ще започнем да пригаждаме едни твърди суми за командировачните за Страсбург повече подробности. Това е въпрос, който засяга депутатите и нашите сътрудници редовно. И на последно място, във връзка с GA. Аз съм от Обединеното кралство. И винаги искаме да имаме по-голяма прозрачност по това GA. Има прекалено голямо бюрократично бреме върху членовете, има разходи и за това ви задавам въпрос във връзка с връщането на фондове по GA. Е, трудно е да получим отговор за всяка година по-отделно, но все пак ни кажете е, колко депутати възстановиха тези средства до края на 2014 година. Може би тези суми са почтени. Трябва ли е, всякакви излишни суми да бъдат възстановявани от депутатите? Не знам дали ще можете да ни отговорите сега, но за бъдеще ще бъде добре да ни предоставите отговор.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 благодаря също така и на Сметната палата за сътрудничеството. Съвсем набързо бих искал да задам три въпроса. Първо във връзка с информативния център на Европейския парламент. В финансовия доклад се вижда, че 10 до 20% от финансирането на тези агенции Тоест там, където се намира информационното бюро, имаме сериозни разходи за найем и прочие. Мисля, че съотношението не е балансирано. Да, важно е да всичко да върви добре, да се плащат изрядно найеми, сметки и така нататък, но понякога 80-90% от средствата отиват за това остават 10-20% само и мисля, че това положение налага промяна. Парламентът има три седалища – Люксембург, Страсбург и Брюксел. Не смятам, че е необходимо да има три информационни бюра. След това, във връзка с вебсайта на парламента – има по-възрастни хора, като мен, над 50 години, но има и млади европейци. Аз интернетът? които си служат основно с мобилни устройства. Те са постоянно онлайн, с смартфони, с айфони и понякога е наистина трудно да се включим с десктоп или с лап, обикновен лаптоп. Разбира се, сайтът е предназначен за общуване между евродепутатите, евроинституциите и така нататък. Но Важно е също така милиони европейски граждани да имат пряк достъп до сайта на парламента, а мобилните устройства създават понякога затруднения. Затова трябва да работим за по-достъпен вебсайт на парламента от мобилни устройства. Имам още въпроси. Няма да се спирам на строителната политика, няма да засегна и сигурността, макар че това е вярно. Преди 2004 година в така наречените стари държави членки имахме ръководни, служители на ръководни позиции, а след това през 2004 година се присъединиха нови държави членки има дисбаланс между назначенията от едните и другите страни. Много време мина вече. Има все. Този проблем обаче остава. Все още ръководните постове се заемат от представители на условно наречените стари държави членки. Това се отнася и за други служители. Твърде малко ръководни постове са поверени на представители на новите държави членки. Това, е, това са въпросите ми към генералния секретар, господин Стас. Dank u voorzitter. Ik, uh, ik wil iedereen die al het woord heeft gevoerd, uh, zowel de vicevoorzitter. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на заместник председателя, на генералния секретар и на вътрешния аудитор за техните изказвания. Аз имам четири въпроса за обещетенията за общи разходи. бе поискано да се упражнява по-добър контрол върху този тип а, обещетения. А, господин генерален секретар, вие отговорихте, че контрол е в компетенцията на бюрото, че пленума може да поиска от бюрото да направи нещо, но вие като генерален секретар е, имате думата в бюрото. Вие може да започнете дискусии, да внесете някаква информационна Да Питам защо не действахте малко по-активно. От дълги години обсъждаме темата в парламента, в пленарна зала. Темата се обсъжда и в общественото пространство. Крайно време е да се направи нещо по нея. На следващо място – Има средства, които се а, дават на секретарията за а, използването на доставчици на услуги. Необходимо е да има длъжностно лице, което да а, упражнява някакъв контрол и да може да гарантира, че всички социални осигуровки на тези доставчици на услуги са били платени. Един такъв доставчик в Белгия фалира и към момента белгийските депутати в белгийския парламент не могат да ангажират нов доставчик на услуги, само защото няма лице, което да отговаря за разрешаването на този спор. И това положение продължава вече от месеци. На следващо място аз работя с економическия и социалния комитет и с комитета на регионите. Изготвих доклад, в който посочих контактите си с представители на двата комитета. И двата комитета желаят да се задълбочи сътрудничеството между нас и тях. И представителите и на двата комитета поискаха да се задълбочи сътрудничеството между нашите три институции – което означава да споделяме едни и същи сгради и едни и същи устни преводачи. Непрекъснато се поставяше акцента върху засиленото сътрудничество между Комитета на регионите и парламента, между Економическия и социалния комитет и парламента. Какво може да кажете вие в това отношение? На следващо място, относно политическите ам, фундации и асоциации. След като излязоха няколко статии в пресата, доколкото разбирам, вие сте започна дискусия в бюрото, което е чудесно. Но миналата година през юни е, вие решихте, че е редно да имаме някакви критерии. В едно от вашите предложения се казваше, че трябва да се премахне регионалното представителство на Европейския парламент. Аз съм съгласен с а, казаното от а, групата на зелените. Но а, за Белгийската партия НВА това ще доведе до много проблеми. Създателя на нашата фундация, политическа фундация и бив член на Европейския парламент. Има много малки политически партии, като тази, която споменах, които са учредени чрез фундация и те ще бъдат санкционирани по този начин. Съвсем не е ясен статута на тези политически партии. Какво ще стане с обещетенията, които се плащат, Ако ще трябва ли да се обявяват имената на всички, които подкрепят учредяването на някоя политическа партия, без значение дали говорим за политическа партия на регионално или национално равнище? какво ще стане с различните правни структури, които правят дарения от 12 милиона? милиона евро на политическите партии. Какво ще се случи с тези фундации, чието търговски оборот е висок? И тук визирам конкретни такива структури в моя избирателен район. Смятам, че действието им е напълно неправомерно. Госпожа Аяла Сендър. Sí, gracias, señora presidenta. Sí quería solamente, vamos, y que no se me enfade. Благодаря, госпожо председател. Para la próxima vez. А, а, така, ако обичате, другия път, когато ни запознавате с резултатите от вътрешния одит, нека да бъде малко по-кратко, ако обичате, малко по-збито. Кажете ни, има ли проблеми, защото за нас така е по-трудно да се зададем въпросите. Това ни е работата. Така, е, имам, искам да благодаря на господин генералния секретар Клаус Веле, на е, господина Сасули и на госпожа Йонг. Сега, има проект за обновяване на... Que nos dé la oportunidad, algunos... Mm, на сградния фонд. От 20 години приказваме за това. Въпросът е обаче колко ще струва това. Вие искате да го направите, обаче някои депутати могат да решат, че няма нужда. И те ще трябва да решават. Сега, тук виждам проект за Академия Жан Моне. Е, е не е за 2015-та. Е, но ние можем вече да предвидим какво може да стане. Бих искала да знам какво. Ще се конкурираме ли с университетите? Струва ми се, че е сложно да се конкурираме с, с, университети и да загубим съревнованието, макар че сме посвикнали. Но преди да вземем каквото и да било решение, искам да ми се предоставят документи. Сега ще има конкурс. А, сега, ще има тръжна процедура за транспортни услуги. Има шофьори, които ние познаваме. Те имат опит, знаят къде живеем, например, докато сега трябва да обучават нови шофьори. Освен това има изпити, които са предвидени. Например, правилника за движение по пътищата в Великобритания. Не знам доколко cuántos ahorros suponen. Hemos hecho un esfuerzo. Знам доколко ще им трябва. Говорим за економии, непрекъснато говорим за тюркуазни седмици, т.е. депутатите са в избирателните си райони това може би е, ще е, доведе до економии. Колко сме спестили? Колко, колко сме спестили от това упростяване? Нашата работа е много по-стресираща сега. Сега е, говорим за Брексит. Искаме всички парламентарни комисии да се упражнят по прогнози gastos querríamos de alguna manera que se plantease. Y finalmente, en cuanto a los asistentes, solo dos peticiones. Е, ще има разходи, но вероятно ще могат да се направят и економии. Да видим ние какво можем да направим за сътрудниците. Ясно е, че ни трябват сътрудници. Трябва да се предвидят командировачни и за сътрудниците или някакви стажове. Благодаря. Колеги Али, Колегата Али. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. Uh... Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, от финансова гледна точка о, о, о, е, е поетите ангажименти от а, парламента с 2015 година са възлизат на 99% от проначалния бюджет и една част са отмахнати. Изключително важно е как са изразходвани тези финансови ресурси, какви са резултатите. Е, както от доклада на КОН, така и от чутото днес получихме подробна информация за редица дейности на парламента. И все пак аз искам уточнение по редица въпроси. Първо, защо в писмените материали, където се посочва е, плана и някои други въпроси, не, не е дадена допълнителна информация относно начините на външния одит. Второ, във връзка с е, е, е, економическата ефективност на строителството, е, имам предвид е, търга, който е обявен и 30 е, точки са дадени за определени критерии, като да речем екологичност, енергийна ефективност, както и отсъствие на азбест. От чутото оставяме с, оставаме с впечатлението, че тези изисквания не са задължителни. Ако е така, защо е така? Освен това, редица обучения са проведени за разходите на един обучаем са разумни, но нека да чуем каква е ползата от тези обучения за парламента в измерени, измерими граници. Колегата Гебранди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за направените изказвания на, за, за, на генералния секретар и заместник председателя на парламента. Искам да се спра само на въпроса за общите разходи General Expenditure Allowance. Това е не само важен разход, но разкрива и способността на парламента да направи реформи. Вече преждеговоривши колеги казаха, че въпреки многобройните решения на в пленарна зала, бюрото не успява да внесе промени и да получи сериозна обосновка за тези а, общи разходи GEA. То и евроскептиците ползват това като основание да засилят, да почертаят своята позиция. И тъй като Редица евродепутати се позовават на този въпрос. Това е недопустимо. Години вече обсъждаме тези въпроси с генералния секретаря, секретар. Нееднократно сме чували, че проверките са твърде скъпи, но с резолюцията за освобождаване от отговорност от 2014 година трябва съответния списък на разходите да бъде взет по внимание. Та, това решение бе прието на времето и сега разбирам, че всъщност нищо не става. Няма никаква полза полза от така изразходваните средства. Ето какво предлагам. Разбира се, не биват да нарастват много и разходите за контрол. Има евродепутати, които имат сериозни разходи за поддръжка на офиса си и така нататък. Не можем ли да кажем, че проверките ще обхваща три четвърти от разходите и няма да включва останалата четвърт. А ако можем да кажем, че ще действаме наистина ефективно и да следим използването и освояването на бюджета. И аз си, си давам думата за три въпроси. Първо говорим за 1% намаляване на персонала. Съветът постоянно ни атакува, че не го правим. Имаме ли справка, обзор по този въпрос? След това всички въпроси в пенсиите. Как стои въпроса с доброволния пенсионен фонд? От нас се иска експертно мнение да се реши правим ли или не. Е, след като е, председателя Шулц, който блокираше това експертно становище, не е в парламента, ще се променят ли нещата. И още е, едни пенсионни плащания за колеги от Италия и Франция. Е, се получава средна пенсия 3200 евро. Добра сумичка. Това решено ли е за винаги? Специално за френските и италианските пенсионери. Преди, е, това е от преди 2009 година. Има ли нещо, което да се промени? И към колегата Гебрамди. Тук има звена, които мечтаят да ни контролират. И на мен това не ми харесва. Не обичам да обяснявам всяка стотинка, която съм похарчила, дали влиза в мандата ми или не в Германия ние имаме правилник за предоставяне на така наречената паушална сума, обща сума. И виждам, че има колеги, които не работят. Но това са първо, антиевропейците. Това е най-голямата, най-голямата загуба. Но това трябва да решат. Е, избирателите. А иначе те наистина ни въвличат в безконечни дебати за надбавките за секретарят и така нататък. И да прощава администрацията, но има хора, които само искат да ни контролират. Не с мен. Моя мандат е, ми е свят и аз си имам, и се съобразявам с правилата. А, и това е вода в мелницата на антиевропейците. Добре, господа Сасоли и господин генерален секретар, в реда, в който решите, имате думата. Генералният секретар, благодаря, госпожо председател. Има много въпроси. Ще се постарая да отговоря според силите си. Дерек Вон, броя на кабинките за пушене. Две в Страсбург и две в Брюксел. Или три в Брюксел може би не съм добре информиран, но има една кабинка в кабина в Брюксел, която ще бъде затворена близо до фуаето, до зала Люлинки. Остават две. Така че по този въпрос ще се работи. Кол, колко души са се оплакали? Не разполагам с статистически данни, но с пушенето, както и да го организираме, ще има недоволни. Спомням си времето преди да имаме салон за пушене, тогава имаше много оплаквания от а, непушачи. Моето лично впечатление е, че нещата от откакто създадохме салон за пушене, че нещата са се успокоили. Äh, Следващия въпрос беше за пътническата агенция. Ще има нов търг? защото до 2017 е договорът на тази пътническа агенция може да бъде удължена до, удължен до 18-та година. Има консултация на потребителите и така наши, нашия рупор са квесторите. Предвижда се отново консултация с потребителите чрез тяхното представителство, органа, който ги представя т.е. квесторите. Попитахте и за общите разходи, General Expenditure Allowance колко евродепутати са върнали средства, по наша информация 20 души са възстановили средства. Господин Дойч попита за информационните бюра. Сътрудниците трябва да кажем, не са непременно административни сътрудници. Това са хора, които организират и об... Е, връзките с обществеността, е, което е важен въпрос. Търсим е, по-широка публичност. Имаме, както сам казахте, много разходи, високи найеми и така нататък. Нека не свеждаме нещата до канцеларстване. В Берлин имаме нещо, което по-рано наричахме мини парламентариум. Сега е да преживеем Европа. Бранденбургската врата е място, където можем да приемаме до 150 хиляди души годишно. Има една неголяма експозиция, има филмови прожекции, така че с малко персонал можем да привлечем много хора и да възложим на сътрудниците ни други задачи. Това в момента се прави в Словения, в Копенхаген, в по-ограничен мащаб и ако покаже добри резултати, можем да го приложим и тук. Говорихме, за, говорите за вебсайта. През следващите седмици предстои е, и с въвеждане, откачването на нов вебсайт, който прие, работи с всички формати, iPad, iPhone, смартфони, така нататък. Проблема се решава. Аз обаче мисля, че има друг важен проблем. Това е оптимизация на търсачките защото един уебсайт трябва да бъде организиран така, така че трябват подобни търсачки да излизат горе в списъка. Най-отгоре винаги е комисията. Ако искам да се информирам за европейските институции, искам да чуя и парламента. Въпросът е как да се организира оптимално сайтът. Има и много технически въпрос, така че резултатите от търсенето да излизат относително нагоре. Работим по този въпрос от няколко години, но има какво да се желае. Попитахте също така е, с така наречените не съвсем нови държави, членки от 2004-2007 година и ръководните функции за техни представители. Вече имаме втори генерален директор от тези страни. Имахме генерални директори в сферата на превода, е, е, една колежка от Полша, а сега имаме словенец на ръководител на писмените преводачи. 4-5 директори са не е точно квотата, която искаме, но работим а, е, и на първо място в езиковите служби. Опитът сочи, че в парламента нещата се развиват вълнообразно. Преди време имаше много британци и дъчани, защото 30 години преди това влязоха Дания и Великобритания. Сега има много испански кандидати, защото Испания се присъедини към 80-те години.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 разходи. Е, имахме пленарно решение, което беше малко смесено и по този въпрос и тук сме говорили, че нещата трябва да бъдат неутрални от към разходи. Това няма. Няма да се получи. Последния път пак говорихме колко разходи ще породи контрола. Решението предстои. Ако ви трябва да провеждаме пълен контрол, ще се нуждаем между 40 и 70 сътрудници. И тук вече мненията се разделят дали да работим с паушален, паушална сума или да подходим по този начин. Това на господин Гебранди. За временните договори не ми стана съвсем ясно. Пишете ми, ще отговорим писменно. След това за взаимодействието с ЕКОСОК и Комитета на регионите, за залите и преводачите. Ние можем да сътрудничим много по-добре в техническата инфраструктура. До тук работим успешно. 60 сътрудници от ЕКОСОК и Комитета на регионите се включиха в нашето научно звено, а пък от друга страна ние им предоставяме научна информация. Имаме взаимодействие по линия на устния и писмения превод, но нещата могат да се подобрят. За помещенията вече сме по-щедри. Например, при изчисляването на разходи за сигурност, наистина калкулираме повече и служители и не пренасочваме съществуващи служители. И за двете е, двата комитета е по-интересно да използват нашите служби. А същото се отнася и за пленарните им заседания в Брюксел. Правихме им доста отстъпки, но имаме дам за още сътрудничество за критериите за партиите. През юни миналата година представих е, доклад и президиума е, го подкрепи за ролята на регионите. Те са много различни и това е проблема. Има законодателни региони, както в цитирания от вас случай с Белгия, също и в Германия – те са познати. Но ако трябва да кажем как, какво представлява градския съвет на Рига, защото да, а, а, това е всъщност орган на общинско самоуправление. Но като го сравним с, с Латва, Латвия, това е най-важният регион. Има неясноти които водят след себе си нови неясноти при вземане на решенията. Въпросът е поставен, но много предпазливо до сега. Основният проблем, според мен, е, че в настоящото, настоящия момент от развитие на европейските политически партии те са федерации на партали, партии. Национални, регионални, но те са основно европейски партии в този смисъл федерация на партии. Но по закон е позволено индивидуални членове на парламенти и други такива формирования да създават партии. Това поражда голямо объркване и отваря вратата за злоупотреби. Президиумът, председателския съвет и е, обсъди въпроса. Въпросът е отнесен към комисията. Тук комисията трябва да излезе с предложение, дано побърза с това предложение към европейските законодатели. Госпожа Аяла Сендър, мебелите. И Това е наистина важно. Междувременно имаме мебели от по 20 години, е, а с всяка година те ще остаряват. Получихме много оплаквания от евродепутати след последните избори за състоянието на мебелировката. След 20 години наистина е време да направим нещо. За това ще започнем пилотен проект първоначално. 50 евродепутати ще опитат тези, тези мебели, необходимо е. Академията Жан Моне предвижда, това за сега е само име, нямаме окончателно решение за квалификация на сътрудниците. Не знаем за структурата. Попитахте за езиците и шофьорите. Във всички случаи шофьорите трябва да владеят поне два езика, не само родния, а поне още един и по възможност един от по-големите, да ги нарека, езици по европейските пътища защото често имаше такива оплаквания, че не се разбирате. Надяваме се да постигнем напредък. И тъй като шофьорите ще бъдат на постоянна работа, вече можем да ги обучаваме. Не само в техническата област, но можем да ги обучаваме по езици. Това ще отнеме време, но си заслужава да инвестираме в това. Четвъртия въпрос за изумрудените седмици и економиите. Има, разбира се, економии след като не сме тук, но от друга страна не можем да използваме нашата инфраструктура. Тук и определени сътрудници, като преводачите не, не се използват достатъчно. Затова основната идея за тези седмици не беше економия, а в председателския съвет се обсъди въпроса колко време остава за присъствие в избирателния район гореща тема всяка година. Ако погледнете исторически календара ни, Понякога има повече, понякога по-малко зелени седмици. преди време зелените казаха да не бъде ли зелени, да бъде ли тюркуазени седмиците. Прощавайте, че говоря за зелени седмици, тюркуазени са. Така че цветът понякога се сменя, но дискусията си остава. А има и различни интереси от служителите по отношение на броя за Брексита и економиите. Подранили сме малко, защото не знаем условията, дори не знаем официално ще бъде ли внесена молба за излизане. Но разбира се, това ще е тема, която ще следим и с комисията по контрола. Комитета за борба с турмоз. Harassment Committee. Имаме оценка на работата. Ще има оценка на работата като комитета съществува относително отскоро и тогава председателския съвет ще реши какво, какви изводи да направим.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 Äh, die Frage von äh, Herrn Въпроса за Аналинт, за стратегията, съпоставителния анализ с други национални парламенти. Нееднократко опитахме да установим как нашите услуги се съотнасят към големи национални парламенти четири големи национални парламента в Европейския съюз и Конгреса на САЩ. По ваше искане, на вашата комисия го бяхме направили първоначално, това подпомогна подготовката на този мандат. И тъй като сега наближава полувремето, така да се каже, помолихме нашата, нашето научно звено да направи анализ. Те работят вече доста по-професионално, така че и ние можем да добием по-ясна представа къде попадат нашите услуги в сравнение с други парламенти. Например, миналия път установихме, че доста изоставаме със сигурността. Разбира се, Европейския съюз не е държава, не, няма собствена полиция и така нататък. Но беше важно да осъзнаем и анализираме това да направим изводи и не само да реагираме, но да имаме готова и концепция, идея какво кога да прилагаме и благодарим за подкрепата на вашата комисия и на председателския съвет. Това е конкретен резултат от анализа на слабостите и е, службата за научни проучвания също ни помогна. За това сравнение с германския Бундестаг или е, други големи парламенти, ние не сме в е, адекватна позиция. Ще инвестираме тук. Смятам, че това ясно проличава. Тези слабости не съществуват вече в този вид. Една слабост остава, макар и с а именно обучение на евродепутатите. Предлагат се много обучения, но те някакси са добре прикрити. Човек трябва да познава добре парламента, за да знае към кого да се обърне към е, звеното за комуникации или друго. Затова разработихме нов сайт за евродепутати с където прозрачно и добре организирано са показани предложенията, да не се налага човек да побелее в този парламент преди да разбере къде и как да се информира за тези услуги. Критериите за покупка на сгради са хармонизирани и комисията по бюджета ги следи ефективността на квалификационните форми. Вече говорих, това е важен въпрос за нас. Господин Гебранди говори за общите разходи с конкретни предложения за контрола и евентуално използване, подлагане на контрол на част от тези разходи. Във всички случаи ще предложим на председателския съвет списък и се надявам, че те ще проведат задълбочен дебат за бъдещето на тези общи разходи. Госпожо Гресле, вие попитахте за този 1% намаление. За съжаление, трябва да кажа, остава. Междувременно имаше допълнителен персонал за нас, за това съвета с подкрепата на комисията по бюджет изисква още едногодишно удължаване на срока. Към 1 януари тази година имаме дори над 2% намаление на персонала, защото компенсирахме тези 76 места за политическите партии с места за администрацията, но 76 места са много. Е, почти всички свободни места са закрити. Така че стигаме до границите на технически възможното. За пенсионните фондове. Знаем, че този пенсионен фонд има тази слабост през 2009 година на 1 април председателския съвет взе решение за придобивките. Имаше сериозни съмнения, включително и от правната служба, дали това е възможно и правно изпълнимо. Имаше редица искове срещу Европейския парламент, но Европейски парламент спечели всички а, дела. Тоест, економиите са били съизмерими и са извършени в коректен обхват. Дали трябва да се стигне по-далече от постигнатото, това е въпрос, който може да се обсъди. Дали има Мегдан за още промени? В един случай е, обаче не, когато е, във фонда не може да бъде е, е, продължен. Сега за френските и италианските депутати това е заварено положение, така да се каже тогава не съществуваше, не съществуваха пенсии е, за е, е, италианските и френските депутати. Затова се беше взето това решение. Благодаря. Загризаме съвест заради преводачите, казва госпожа Гресле. Имате думата. Sono brevissimo, Presidente. La ringrazio, ringrazio tutti i colleghi e naturalmente... Всъщност искам да се обърна към всички колеги. Говорим за прозрачност за економии. Това ще бъдат амбициите на бюрото тази година също така. Това трябва да направим за гражданите. Две кратки бележки към господин Дебранди, макар че той отсъства. Трябва да видим какво става с общите разходи, особено е, по общата сума, която се отпуска за покриване на общи разходи. Е, не може е, да разполагате с някаква сума, която да управлявате, както прецените само вие. Как ще управляете разходите, ако бъде упражнена контрол? Има някакъв фонд, който управлявате както искате. Впоследствие обаче той е разбит и разбивката се подлага на проверка. Тук има съдебен проблем. Това е свързано с същността на този фонд. Аз контролирам 30% или 70% или обратното. От е, правно гледна точка това е спорно. Затова трябва да бъдем предпазливи. Второ, с ваше позволение, госпожо председател, през последните седмици много се говори, размениха се много имейли. Е, дори и депутатите взеха отношение по въпроса за шофьорите е, Имаше и полемика. Госпожа да ти е, даже каза неща, които, които така предизвикаха реакции. Така, е, на лице е решение на всички политически групи в парламента. Трябва е, да бъдат интернет, интерна... Интерна... да станат вътрешни всички шофьорски услуги. Е, е, европейската тръжна процедура не предвижда никакви предпочитания. Има две основни изисквания. Първо да говорите на народния си език и второ да говорите един от езиците на Европейския съюз. Госпожа Дати и много други решиха, че можете да издържите конкурс на народния си език, е, за да станете служител на Европейския съюз. Не е така. Не е така. Ако организирате подобен конкурс, е, е, той е, става незаконосообразен и може административно да бъдат отменени резултатите. Шофьорите имаха възможност да участват. Ние трябва да бъдем доволни. Един от трима шофьори вече работеше за нас, така че е, той има необходимата професионална подготовка, за да може да се издържи изпита и е, да продължи да работи като шофьор в Европейския парламент. През последните седмици имаше много дискусии. Повтарям, нека да оставим полемиката, нека да се върнем към основните правила, които се прилагат в Европейския съюз. Възоснова на тези правила институциите назначават е, и всичко това е прозрачно. Благодаря ви още веднъж за работата. И накрая докладчика. Uh, Благодаря ви. Аз също съчувствам на устните преводачи, за това ще бъда кратък. Благодаря ви за това, че останахте с нас. Благодаря на генералния секретар. Аз също съм провеждал разговори с различните генерални дирекции и за мен като докладчик стана ясно каква огромна стъпка трябва да предприемем винаги се съсредоточаваме върху това, което може да бъде подобрен. Това, на него също трябва да отделим внимание в доклада. А относно фундациите и политическите партии, проведохме специална работна среща по темата прозрачността при вземането на решение също трябва да получи необходимото място. Благодаря ви. Благодаря. Ако има доп допълнителни въпроси, нещо за уточняване, уведомете ни. Благодаря за посещението, за дебата. Закриваме заседанието. Продължаваме утре в 9. Председателката любезно благодари на преводачите.